there with me today, not only with Malcolm. So, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Can I invite everybody to... Uh, и така, госпожи и господа, добре дошли. Бихте ли намерили място? Би трябвало да има достатъчно места за нашите посетители. Виждам, че има още желащи. Това е прекрасно. Добре дошли на Следобедната кръгла маса, организирана от парламентарната комисия по вътрешния е, пазар и защита на потребителите. Е, целта ни е, е по-справедлива търговия на дребно в името на потребителите. Тази кръгла маса е организирана от комисията под ръководството на нашия докладчик по един на много важен доклад по собствена инициатива госпожа Анна Мария Кораца Билт. Е, тя е вляво от мен е, и ще ръководи днешните дискусии. Добре дошли! Е, извънредно изтъкнати са нашите оратори. Би трябвало да имате списък на тези оратори, както и програма. Всъщност имате папка с всички материали. Искам да кажа също, че много други заинтересовани участници присъстват. Виждам доста познати лица в аудиторията. Това е неформално парламентарно изслушване, а кръгла маса. Има колеги депутати, които сигурно ще искат да се изкажат, но тук трябва да се опитаме да чуем, ако имаме време, и представители на аудиторията. Раздали сме регистрационен формуляр, ако искате да се включите в дебата в някакъв момент или имате много важна информация, която да ни съобщите, можете да предадете тези формуляри на компетентните хора тук в залата, да ни кажете кого представлявате, дали не сте частен гражданин и това не интересува. И разбира се, във всяка от сесиите можете да вземете участие. За нас е, проявата е в известен смисъл експериментална. Ще видим как ще протече. Сега, като формалност, трябва да кажа, че имаме доста оратори. Аз като председател ще е, държа ръка върху часовника, е, за да бъдат е, изказванията по същество избити, тъй че всички да могат да се изкажат. Нека очертаем контекста. За тази цел ще дам думата на докладчика, който отговаряше за изготвянето на цялата тази проява, заедно с контрадокладчиците Анна Мария. Малкълм Харбър е не само председател на комисията ИМКО, но той е мой контрадокладчик и за това ме подкрепя от друга страна имаме много хубав диалог и с другите контрадокладчици. И тях приветствам с удоволствие днес. Този доклад предизвика голям интерес сред сектора на Дребно и неговите представители. По различни начини, в различни ситуации провеждаме срещи от 3 месеца в експертни панели, в двустранни срещи, мога да кажа, че нашата мечта, докладът да бъде жив инструмент, се превърна в действителност. Конструктивен диалог наистина се осъществява. Искам да благодаря а, на комисаря Барние а, да, за новия акт за а, единния пазар. Той бе изготвен по инициатива на тази комисия. Е, секторът е, за търговия на дребно за мен беше основен стълб за е, възобновяване функционирането на вътрешния пазар. Искам да благодаря на господин Жовен за прекрасната му работа. Заедно с колегите откроихме четири основни сфери. Не всичко можем да направим. Това не може да бъде друга директива за защита на потребителите или още една директива за етикетиране на храните или друга директива, по който и да е, е въпрос. Е, трябва да бъдем съсредоточени и целенасочени, за да постигнем успех. Искаме да чуем днес конкретни примери за проблемите, във вашата търговска дейност, ежедневното ви функциониране, да чуем предложения за конкретни решения, които могат да бъдат претворени на практика от нашия парламент, заедно с комисията и държавите членки. В крайна сметка това, към което се стремим заедно, е да подпомогнем създаването на работните места, на новите работни места. моят доклад е за заедостта. Надявам се да се съгласите. Е, той е за съзиране на светлината в края на тунела. Социална, финансова, економическа, човешка криза, криза на сближаването преживяваме в момента. Имаме обща отговорност да генерираме ръст, конкурентоспособност и работни места. За мен заетостта е сърцевината на доклада. Потребителите са другата сърцевина, другото ядро на доклада, защото това, което правим е да им дадем по-богат избор, повече допълнителни ползи, добавени ползи, добавена стойност. Поздравявам наистина и Юрокомерс и европейските профсъюзи за това, че постигнаха по своя инициатива споразумение и ни запознаха с това, което според тях би било най-доброто решение за преодоляване на проблемите с заетостта. Да кажем, борба с сивия сектор и някои други проблеми, които вие самите можете да споделите е, тук. Както вече казах, е, с най-голямо удоволствие включих е, част е, от тази информация в доклада, макар че не можах с оглед на структурата му да включа цялата информация. Искам сега да ви върна към същината на политическия дебат, реалната економика. Секторът за търговия на дребно трябва да получи много по-голям дял, да има по-положителен принос към ежедневния живот на гражданите е, в Европа. Вие създавате заетост, създавате е, стойност за гражданите в Европа. Същевременно съществуват проблеми, които не могат да бъдат отречени. Отричането няма да бъде в ничий интерес. Има между малки и големи търговци е, проблеми, между малки магазини и супермаркети, между доставчици и търговци на дребно. Има през в цялата верига на доставки проблеми, на всички нейни етапи, във всички нейни звена. Някои са свързани с правото на установяване, достъпа до пазара, отношенията между големия супер маркет и малките магазини в старите центрове на градовете, достъпа на потребителите до стоки в селските райони, някои търговски методи, отношенията между търговци. Надявам се, че днес ще се умеем да проведем открит дебат по реалните, същинските въпроси. Мисля, че основната трудност пред нас е да излезем от конфронтацията, отричането, раздразнението, отчаянието за някой и да преминем към по-градивен диалог. Мисля, че диалогът трябва да се опира върху факти. Много се радвам, че днес някои от участниците ще споделят факти, е, за които са научили от своите членове. Е, трябва от идеологията и мита да минем към фактите, да знаем кое точно са нелоялни търговски практики. Ние трябва да ги определим наистина нещо, което се използва като търговски метод, е ли нелоялна търговска практика и така нататък и така нататък. Имам и въпроси. Какво мислите за СЕПА, за платежната система на Европа? А, намаляват ли се разходите? Намаляват ли се комисионите? Цените е единственият начин ли са да се прецени добавената стойност за потребителя? А, частните етикети придобивка ли са или недостатък за европейските граждани? Имам и други въпроси от подобен род. Наистина искам да спра до тук сега, защото това е вашият ден. Искам да изслушам това, което ще кажат и колегите, и което ще кажете вие. Благодаря, Ана Мария, за енергичните уводни думи. Нека веднага пристъпим към първата сесия. Видели сте програмата, така че няма нужда да ви казвам по време на отделните сесии с какво ще се занимаваме. Първата сесия е за отстраняване на пречките пред свободното движение на стоки. Имам само двама оратори, което е много хубаво. Разбира се, и други могат да се добавят по-късно. Двамата оратори с които ще започнем обсъждането, са Люк Хендрикс, директор по конкурентоспособността на предприятията, външни отношения и правни въпроси, UEAPME, е Европейската асоциация на занаятите, малките и средните предприятия, а вторият е генералният секретар на Eurocommerce, Ксавие Дюрио. Това е представителна организация на множество организации в Европейския съюз и структури, занимаващи се а, с а, търговия на дребно. Започваме с Люк. Всеки има по 5 минути. Yeah. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, искам да поздравя Комисията по вътрешния пазар за организирането на това изслушване по този толкова важен за малки и средния бизнес сектор. Искам да благодаря, че ми предоставихте възможност да се изкажа по темата. Моят отговор ще обърне внимание на липсата на нормативна уредба. От какви нормативни актове имаме необходимост на вътрешния пазар? Какъв тип пазар на дребно искаме в Европейския съюз? Доклада на Комисията не обръща внимание на малкия и средния бизнес, а понякога и положението се обрисува в много черни краски. Какво означава ефективен пазар на дребно? Ефективното означава висока производителност. Това е принципната економическа дефиниция. Комисията от самото начало показва предпочитание към такива форми на търговия на дребно с най-висока производителност най-висок оборот на служител, т.е. за най-големите фирми в търговията на дребно. Формулите на дребно, които предоставят повече обслужване, няма да са най-производителите, като вземем пред економиите от мащаби. Това означава ли, че комисията предпочита магазини с по-малко служители? Това противоречи на една от заявените цели на комисията – добре функциониращия пазар на дребно създава повече работни места. Аз съм за инициативи, с които се подобрява работата на пазара. Това означава да сме принципно за повече хармонизация, но това не означава липса на регламентация. Трябва да се осигури баланс и възможност на всеки пазарен фактор, малък или голям, да получи равен шанс. Именно това стана през изминалите години. Някои все още искат да се примахне регулацията, да се създадат равни условия за всички играчи, малки и големи. Истинският вътрешен пазар трябва да гарантира разнородна конюнктура – в която потребителят може да избира свободно между многонационални вериги с много отстъпки, но и малки магазини. Трябва да се отчита и уязвимото положение на последните. Да вземем за пример забраната за продажба под себестойността. Така не само приемаме законът на джунглата, съдът на европейските общности е непрекъснато е повтарял възможността да се запази тази забрана. Няма защо да се постави тя под съмнение. Тя трябва да бъде запазена. Това е много важно за малките и средните предприятия в сектора на търговия на Дребно. Друг важен въпрос териториалното устройство, близостта на, на магазини, които предоставят важни услуги, са важни не само за възрастните хора, но за економическата и социалната структура в слабонаселените райони. Директивата за услугите позволява използването на економически критерии за установяването на предприятия, най-вече супермаркети. Ясно е, че в области като околната среда, в града, жизнеспособността на гражданите, устойчивостта, устойчивото мобилност и доброто териториално планиране могат да бъдат използвани, за да се установят подобни търговци на дребно да се гарантират равни условия. Европейската политика за търговия на дребно трябва да зачита принципите на субсидиарност и съразмерност. Пазарът на дребно е просто местен пазар. Трансграничните потребителски разходи – не е отговора на проблема с разнородността на пазара на дребно, както си мисли прекалено много комисията. Трябва да се отчита спецификата в държавите членки. Много въпроси трябва да се разглеждат в национален план. Подобен подход, отчиташ спецификата, има повече плюсове, отколкото евентуалните плюсове на примахването на така наречените бариери между националните пазари, като се решават въпросите на европейско равнище. Правилата за откриването на търговски обекти могат да бъдат уредени най-добре на национално равнище. Ако се регламентират на европейско равнище, ще има по-малко пречки пред трансграничната търговия за едно малцинство. Но пък няма да имаме учители на спецификата в съответните държави членки. Благодаря, че спазихте отреденото време. Джулия. Благодаря. Госпожо Краца Билд, господин Харбър, дами и господа, уважаеми депутати, искам да благодаря на госпожа Краца Билд за желанието да обърне внимание на конкретните стъпки към постигането на ефективен пазар за търговия на дребно в полза на потребителите. Аз представлявам 30 големи фирми, но също и 6 милиона малки търговци на дребни, на дребно и на едро, които членуват в нашата асоциация. Оценявам желанието на комисията на парламента да дадат възможности за подобряване на конкурентоспособността в сектора. И факта, че се очита ролите на този сектор за економиката и за обществото като цяло. Конкуренцията носи ползи на пазара и на потребителя. Тя носи устойчивост, качество. Това става като се спазват изисквания, освен тези в нормативната уредба. Ако мога да цитирам Алберт Ейн, ние не продаваме от името на доставчика, ние купуваме от името на потребителя. Единният пазар е едно от най-големите постижения на Съюза. Независимо, че за Процесът започна преди 50 години. Едва през 2008 година бе представен един смел пакет, така наречената директива за услугите. Все още има редица недостатъци в нейното прилагане. Но така или иначе има определено нужда от подобен нормативен акт, за да се намали нарастващия протекционизъм. Много трябва да се направи все още за премахване на пречките и оптимизиране на възможности за по-добра цена и по-широк избор за потребителя. Помолихте ми да се спра на конкретни примери. Ще се спра на няколко. Те са свързани с продукт, който вече се произвежда в, в Европейския съюз, европейското законодателство. Първият пример е свързан с контрол на инспекциите. Според законодателството, документи свързани с продажбата на продукт, включително оценката на безопасност, проследяемост и съответствие, трябва да се държат от стопанския субект, където, който първо е, се предлага на пазара този продукт. Много държави членки искат тези документи да се намират на ниво магазин. Някои технически пречки. Независимо, че директивата 1998 е изисква първо да се нотифицират техническите пречки на комисията. В областта на етикетирането да са приети нормативни уредби без подобно нотифициране. Търговците на дребно би трябвало след това да спазват тези изисквания под заплахата от сериозни глоби. Друг пример за нарастващ протекционизъм. Това са примери за практики, които носят преки и косвени ползи за продукти, които вече се произвеждат и са налични на вътрешния пазар дадена страна. Относно нормативната уредба, с преработването на директивата за еле... отпадъците от електрическо електронно оборудване, държавите членки всички поискаха да се запази националния, а не европейският подход за предлагането на стоки на пазара. В резултат, когато един продукт премине от една страна в друга, търговецът на дребно поема всичката отговорност на производителя. Запазва се възможността за разнородни национални тълкования на отговорността на, на търговците на дребни за информацията за хранителни продукти. Данъчното законодателство. В Италия има проблеми, в някои случаи не може да се възстанови данъчния кредит за ДДС. Има други примери. В Испания има специален разрешителен режим за покупката на торове с упаковка 1 литър или 1 кило, което не се изисква на европейско равнище. В Италия се иска нотифицира национална лаборатория за играчки, нещо, което не се иска в Европейския съюз. В Чехия също се предлагат мерки, по които нямаме норм... нормативна уредба на европейско равнище. В Германия, когато електрическо оборудване се прехвърля в друга държава членка, търговецът на дребно ще трябва да плати за втори път такси за продуктите. Uh, to turn to the business sector, um, territorial supply. Бизнес сектора. Ограничението върху териториалното предлагане. Ние не можем да купуваме всички държави, всички продукти, дадена марка и цената може да се различава с 50 на 100. Когато човек се опита да обясни защо цената варира от страна на страна, Отговорът е липса на вътрешен пазар. В заключение, хората, които губят от тези практики, не са търговци на дребния. В крайна сметка това е потребителя. Ето защо ние високо ценим работата, която вършите. Благодаря. Благодаря, господин Дори. Някои от въпросите касаят и други сегменти особено търговските практики за договаряне, за което говорите накрая. Двама са се записали в списъка. Колко от колегите искат да се изкажат по време на първата сесия? Докато мислите, ще призова първите гости. Първи записал се е господин Алфред Бочавне от Солидарност. Можете ли да покажете къде седите? Изчезнал ли е господина? Добре, видях ви. До две минути на изказване. Благодаря. Представлявам профсъюз Солидарност в Польша. Нашата органи... При нас членуват редица профсъюзи. Днес в Полша работниците и служителите се третират по различен начин от работодателите. Това очевидно се дължи на начинът на работа на пазара в Полша. Ще се спра най-вече на условията на труд и заплащане. За съжаление, наблюдаваме влушаване на тези условия. Аргументът на работодателите е магическата дума криза. Те намаляват разходите за работна ръка. Служителите сега трябва да извършват няколко задачи, а преди година-две същите задачи са били изпълнявани от няколко служители. Как се отразява това на потребителите и на трансграничния капитал? По това имам предвид големите вериги, супермаркети – Очевидно това води към желание за спестяване на пари, економии, което има отрицателно въздействие. Първо, качеството на обслужване намалява. Много по-малко са хората, обслужващи клиентите. което означава, че клиентът не може ефективно да се жалва. Друг аспект от намаляването на разходите лошото отношение към работещите и лошите условия на труд – Служителите и работници трябва да вършат повече работа срещу същото заплащане. Всичко това е сериозен проблем за нас. Проблем, с който се сблъскваме ежедневно. Това евентуално не се отразява директно върху стокообмена, но всички сме в една Европа, Нашите служители продължават да искат същите условия на работа, като в старите държави членки. Имаме много оратори, за това ви прекъснах, но казвате нещо много, сигур, много сериозно, за това ще се върнем със сигурност на него. Две минути на оратор. Съжалявам, госпожа Вайлер е една от е, активните участнички в нашата комисия. Господин Ван Дерветере от Несле, може ли да се обозначи? Госпожо Вайлер, може ли две минути да използвате само? Да, ще бъда много бърза. Имам само един доуточняващ въпрос към един от нашите оратори, господин Дорие, който каза, че в някои области има бариери между две страни, които представляват един вид протекционизъм и които не са оправдани. Питам се дали е известно, че а, ние приехме преди три години, мисля, известния пакет за стоките. И там бе договорено а, обръщане на доказателствената тежест. Ако, един, ако една държава членка запази защитни механизми, които са в разрез с вътрешния пазар, той трябва, тази държава трябва да обоснове необходимостта от такива защитни механизми. Примерът, който господин, или примерите, които господин Дория даде, съвсем не могат да послужат като оправдание, като мотивация за въвеждането на подобен тип механизми и бариери, тогава комисията е задължена да ги премахне. Right, Права сте. коментар от мен, известен на господин Дорио, че повече дружества трябва да се оплакват, защото а, ние нямаме правни а, компетенции а, да се справим, но комисията може. А, това съм го поставил и а, къ, като контрадокладчик. А, обаче самите търговци на дребно често пъти поставят условия на доставчиците, при които се изключва взаимното признаване на стоките, е, идващи от друга държава членка. Мисля, че това е въпрос, който трябва да бъде поставен. Е, госпожа Можова, е, сигурно от комисията, ще потвърди това. Господин Ван Денрете, можете ли да се вместите в две минути? Благодаря, господин председателю. Първо искам да оценя високо усилията на докладчика да изведе на преден план въпроса за пазара на Дребно. компанията Несле от 86 година подкрепя комисията в изграждането на вътрешния пазар за стоките. Днес обаче виждаме, че в тази инициатива се забелязва известен спад. Постоянно растат пречките е, за свободното движение на храните. Следователно е на лице проблем. Мога да ви дам редица примери. Първо, различни правила или дори а, забрани е, за подсилване на храните в Германия, а, Франция, а, например местни продукти е, и свързаните с тях забрани в Гърция, напоследък в Италия достъп до храните, произволни са критериите, особено тези, които на 1 януари влязоха в сила в Финландия. Четвърти пример различни правила за проследяване спазването на законодателството и подаването на жалби. Това са някои от пречките, в които се спъваме всеки ден. По време на платформата за конкурентоспособността е, форма на високо равнище е, за е, хранителната, продоволствената верига, нашата компания постави тези въпроси и ние очакваме плана за действие с оглед на единния пазар да преодолее тези проблеми, защото търговците на дребно и въобще предприятията губят много в резултат на тези пречки. Председателят благодаря за краткото ви и ясно категорично изявление. Бихте ли ни го дали в писмена форма, за да го качим на веб страницата? На този етап никой друг не желае да се включи. Не, всъщност греша госпожа Рюле. Ще бъда съвсем кратка. За мен също беше важно от една страна да получим списъка на тези промени търговски и те да постъпят, тези всъщност търговски пречки и те да стигнат до комисията. Исках да направя един коментар за, във връзка с регламента с опаковките. Исках да обърна внимание, че а, създава проблеми за потребителя начина по който се прилага този регламент, защото в държавите членки ние постоянно сме свидетели на това, че а, упаковка, размера на опаковката не се отбелязва достатъчно ясно, така че потребителят да забележи, когато са настъпили промени в размера. Това е проблем както за потребителя, така и за предлагащия стоката. Well, we'll Добре. Мисля, че сега е редно да приканим господин Хендрикс и господин Дюрио да отговорят на коментарите. Ако можете да се вместите пак в по две минути, ще ни улесните. Господин Хендрикс, бихте ли е, изразили своите заключителни бележки по поставените въпроси? Ще се изкажа много кратко, господин председателю, тъй като всъщност нищо не трябва да добавям. Мисля, че списъкът на пречките е много дълъг и това е и причината, поради която не се и опитах дори в петте минути да го изчерпя и да навлизам в детайли. Но също така темата е много сложна. Господин Дюрио спомена също и факта, че, например, търговците на дребно са длъжни да купуват стока от собствените си страни и когато намерят по-ефтина стока в друга страна, нямат право да я купят оттам. Трябва също много да внимаваме, когато анализираме причините за наличието на това явление. От друга страна, за малките търговци на дребно има доста проблеми. Често пъти сега те са членове на мрежи и мрежите установяват контакти. Когато е, малките предприятия купуват определени количества, е, това не е економически целесообразно. Е, да кажем, в един малък плод зеленчук имате много малко стоки и не можете да търсите най-ефтината стока из цяла Европа. Затова тук ценовия диференциал има значение, когато анализираме проблема, но от друга страна не можем да вадим общи изводи от него в някои причини има за тези ценови диференциали добри основателни причини. В други случаи такива причини липсват. Господин Дюрио, първо по въпроса поставен от колегата от Солидарност. Целта, както вие казахте, е да проведем градивен диалог. И много важно е да подчертаем значението на ефективно функциониращия вътрешен пазар. Друг аспект на който ще обърна внимание, е, че искаме да се а, премахне разликата или да се намали разликата между разходите за дружеството и парите, които влизат в а, джоба на а, работника и служителя. Тук има отношение данъчната политика на държавите членки. Що се отнася до положението на потребителя, в Полша от цифрите се вижда, че потребителят се радва на спад на инфлацията през последните 18 години и качеството е несравнимо с това от преди 18 години и форматът на редица дребни магазини се е променил. От услуги се е преминало към самообслужване. Но а, в някакъв момент а, ако потребителят поиска обслужване, а не само обслужване, чрез конкуренцията това ще се осигури за седмици. По пакета за стоките и уведомленията трябва да кажем, че често пъти такива просто не се дават. В отговор на казаното от колегата от Несле, казвам, че много от тези примери са взети предвид. Председателят благодаря. Сега искам да премина към втората сесия, но преди да го направим, трябваше да го изясня в началото. Това, което говорим тук, се предава и по интернет. Така че ние имаме и аудитория в диалогов режим. Не зная колко стотици или дори стотици хиляди хора ни гледат и слушат. Значи, ако имате неотложни е, въпроси, е, които искате да поставите, можете да посетите веб страницата на комисията ИМКО е, и можете да ни изпратите имейл а, във всички случаи ние ще го получим. Не мога да гарантирам, че бързо ще отговорим, а, но във всеки случай такава възможност съществува. Сега, следващата сесия, там форматът ще е по-различен. Наистина се радвам, че при нас са, са двама експерти, които ще разискват темите в сесия 2, а те са наистина значими. Те са посветени на договорните и търговски методи в отношенията между предприятия и е, отношенията между е, търговци и потребители. Господин Жул Стюк от университета в Левен, той много отдавна работи по тези въпроси, както и Питър Дейвис, заместник-председател на органа за защита на конкуренцията в Великобритания. Както знаете, там много публикации има за пазарната мощ в, на пазара на плодове и зеленчуци. Това е, е така един от най-значимите сектори, в които се извършва търговия на дребно. Всеки от тях ще има по 10 минути. Вие разполагате с диапозитивите. И е, след това ще имаме е, кратко представене е, на е, генералния директор на е, Европейската асоциация е, за напитките и хранително-вкусовата промишленост. Ще имаме и други изказвания. Най-напред давам думата на професор Стюк. Uh, uh, um, Въпросът, който е зададен е доста прост, а именно, нуждаем ли се от европейско законодателство за нелоялните търговски практики между фирмите или антитръстовите закони ще са достатъчни? За да отговоря на този въпрос, трябва да видим каква е нормативната уредба на европейско и национално равнище. Всички в тази комисия знаят, че имаме директива 2529 за нелоялните търговски практики между фирмите. Законодателят се е давал сметка, че има такива нелоялни практики. Има и друга директива, консолидираща директива 26114 за подвеждащите реклами. Тук има минимална хармонизация. При предходната директива имахме пълна хармонизация, а тук имаме само минимална хармонизация за подвеждащите реклами. А сега националното ниво има различни традиции. Немската, която се следва в Белгия и Австрия също. Има закон за нелоялната конкуренция. В Великобритания няма понятие нелоялна конкуренция. Така че подобен закон не съществува във всички държави членки. Примери. В Германия имаме закон от 1900 година, в който също се визира конкуренцията и интересите на потребителите. Историята на хармонизацията. Сега имаме директива 2529 за хармонизиране на лоялните търговски практики, включително и при рекламите, бизнес потребител. Имаме и директивата от 206 Иначе нямаме хармонизирана уредба на конкуренцията. Макар, че института Макс Планк получи поръчение да направи проучване през 1965 за тези въпроси. Така и, и не е направено проучването. Практиката на съда по директивата за нелоялните търговски практики Дело 304.08. Тази директива има широко приложено поле според съда. Тя не се прилага само ако имаме чисто отношение между фирмите или само в някои случаи за отношение между бизнес и потребители. Сега има преюдициален въпрос, зададен от Белгия за обявяването на намаляване на цени няколко седмици преди зимата или летните разпродажби. Казва се, че това е в интерес само на, потреби... на конкурентните потребителите нямат полза. Ще видим как ще прецени съда по това. По делото ВТБ бил 2009 съдът е преценил, че имаме нарушение на директивата, тъй като директивата е за пълна хармонизация и държавите членки не могат да забраняват някои търговски практики във всеки един случай без преценка на съда. Има много отменени разпоредби. От друга страна, ако разгледаме съдебната практика, много често конкурентите използват разпоредбите за такива практики между бизнеса, да речем за подвеждаща реклама. Друг интересен аспект връзката между законодателството на лоялната конкуренция, което не е хармонизирано и закона за конкуренцията и законодателството за конкуренцията регламент 2 и 3 член 3 се визира нелоялната конкуренция. В националното право за конкуренцията човек не може да забранява това, което е позволено в европейския план. Държавите членки могат да приемат закони като в тези във Франция и Германия за недискриминацията. които касаят и зависимостта от основен доставчик. Също, мерките на национално равнище не могат да бъдат по-строги от тези на европейско равнище. Това е интересно, разбира се, се преследват различни цели – Антитръстовото законодателство се занимава с нелоялната конкуренция, конкурентното право се занимава с лоялната конкуренция. Имаме също и закони за защита на данните, за защита на компютърни програми, интелектуалната собственост, И ще видим, че тук се нахвърля защита, предвидена в редица отделни нормативни актове. Директивата за търморските марки ще видите, че има много нелоялна конкуренция. Няма да навлизам в подробности по този въпрос. Има ли възможност, има ли необходимост от европейско законодателство съдебната практика на Европейският съд имаме прецедент за по въпроса за член 114 от договора за Европейският съюз. Има си съответни ограничения, хармонизацията трябва да отговаря на дадени критерии, да няма пречки за търговията в Европейския съюз. Защото в противен случай в договора няма да има основани за никакви мерки. Ако разгледаме Кацис де Дижон, това дело, понякога справедливите търговски изделки се споменават заедно с защита на потребителя, но те не са автономно понятие. Изглежда, че справедливостта на търговските сделки не е кой знае колко важен въпрос за вътрешния пазар. Аз разбира се провеличавам, но така или иначе има малко време за което се моля да ме извините. Да, ще забавя заради устния превод. Стигам до заключенията. Първо, не смятам, че имаме солидни аргументи за хармонизация на законодателството за нелоялна конкуренция на европейско равнище, поради няколко причини. Първо, Широкото приложено поле на директивата за нелоялните търговски практики, както обясних, оставя съвсем малко поле за конкретно уреждане на практиките между фирмите. На второ място, съществуващите правила в Европейския съюз за практиките между бизнеса и потребителите могат да бъдат използвани от конкурентните. На трето място, имаме много подробна уредба на защита на правата върху интелектуалната собственост. И също, аз не смятам, че има достатъчно доказателства, че разликите в законодателствата в тази сфера или наличието или отсъствието на някои нормативни разпоредби в държавите членки ще доведат до сериозни пречки за свободата на движение или до изкривяване на конкуренцията. Така аз предлагам изрично да се увеличи приложното поле на приложение на директива 2529 и се охванат всички операции между бизнеса, включително когато става въпрос за интереса на конкурентите. Допълнителните правила за нелоялна конкуренция на европейско равнище дори са възможни несъжалятелни поради първо могат да доведат до ограничение на конкуренцията, което противоречи на целите на антитръстовото законодателство. И на второ място, с тях може да се увеличи защитата на правата върху интелектуалната собственост отвъд границите на тази защита, което също е нежелателно. Благодаря. Благодаря ви, че се вместихте в тези 10 минути. Сега ще изслушаме Питър Дейвис. Изчаквам да се зареди неговото изказване. Много се радвам да ви дам думата. Um... Благодаря. Ще започна с кратко въведение – към Комисията за защита на конкуренцията и проучването, което направихме на сектора на плодовете и зеленчуците. Това беше част от проучване на пазара, проверка на пазара. Това е една част от нормативната уредба на конкуренцията в Великобритания. в известен смисъл нашето право за защита на конкуренцията има по-широк обхват отколкото правото за защита на конкуренцията в Европейския съюз. Ние проучваме а, функционирането на цели пазари, а не само поведението на конкретно дружество. И когато се а, разработват мерките, а, се взема предвид поведението на дружествата, поведението на потребителите, както и а, структурата на пазара. Може би някои диапозитиви е добре да ги е, пропуснем и да стигнем направо до резюмето на е, констатациите. Ще ви дам известна предварителна информация е, за комисията и за проверката. комисията направи две годишно детайлно проучване на пазара на плодовете и зеленчуците – и установи много проблеми. Е, продажба на ниски е, цени, е, проблеми в етикетирането и като цяло. Все пак обаче потребителите бяха доволни от този пазар. Това не означаваше, че има пълна така безпроблемност. Два бяха големите проблеми хоризонтално. Имаше доста висока пазарна концентрация в някои сегменти. Имаше пречки за навлизането на нови участници на пазара. И на второ място, констатация на която ще се спра по-подробно днес, ефективната покупателна мощ в отношенията между доставчици и търговци на дребно, съчетана с невъзможността да се изготвят договори, уреждащи всички хипотези, и възможността а, на а, търговците на дребно да блокират работата на доставчиците, това водеше до дисфункциониране на цялата продоволствена верига, на веригата на доставките, така че се наложи някои целенасочени мерки да бъдат взети. Има още една бележка. Комисията проучи пазара на плодове и зеленчуци на дребно в Великобритания. И тези заключения не би трябвало с лека ръка да бъдат прехвърлени към други страни. Може би дори не могат да бъдат прехвърлени и към други пазари на дребно, в Великобритания. В економиката за функционирането на пазарите детайлите наистина са важни. Това сме го научили от опит. Следващия диапозитив. Сега, най-общо казано във връзка с покупателната мощ тя води до ниски цени, което може да е до нещо хубаво за потребителите, обаче когато тази покупателна мощ е обвързана с малко количество стоки, това може да е зле за потребителите. Има три причини, при които покупателната мощ може да доведе до лошо функциониране на търговската верига на дребно. Всъщност, е, покупателната мощ може да се отрази неблагоприятно върху инвестициите е, в веригата на доставки. Малко е времето ми и за това предполагам, че най-добре ще го използвам, ако ви запозная с част от доказателствата, които Комисията за защита на конкуренцията събра по време на проучването. Е, нашият доклад беше няколко стотин страници, много задълбочен и съпътстван от много подробни доказателства. Ако обичате следващия диапозитив. Ако погледнем покупателната мощ, за нея а, използвахме доста проучвания. Големите а, а, търговци на дребно плащат по-малка, по-ниска цена на своите доставчици. Имаше доста доказателства. Между Теско и Азда и техните доставчици проучихме няколко стотин електронни писма и изводът беше, че тези големи търговци са в много силна договорна позиция, когато договарят с доставчиците. Също проучихме данни за обемите и за събестойността при доставчиците за около 5 години, за около 5 годишен период. 141 марки бяха включени в това проучване на стойност около 2 милиарда британски лири ежегоден оборот. Когато започнахме да навлизаме в тези детайли, започвате да се питате какво означава думата цени. А, значи, измервахме цените по различни начини, с различна мярка и за това сега ще се спра на а, констатациите, на полуките. Ако а, големите четири търговци на Дребно в Великобритания плащат някаква средна цена за определен период на своите доставчици, виждате, а, че това е най-долната линия в графиката – Ако погледнем цените по категории участници, виждате, че четирите основни продавачи, търговци на а, плодове и зеленчуци плащат ниски цени, но други инцидентно също плащат ниски цени. Така че полуката беше, че покупателната мощ не се отнася само а, до а, големината на търговеца на дребно, има и други фактори, които, се ока... които оказват влияние върху способността ви да договаряте ниски цени от доставчиците. Малките търговци на дребно случайно могат да менят обемите от един доставчик до друг и така да договарят много ниски цени. Анализът показва, че ефектът от мащаба е много по-ограничен при средностатистическите стоки, отколкото при големите марки. Значи, ако мислите за някакви големи водещи марки, пример са Coca-Cola и Pepsi Cola, Три извода. Големите е, търговци на дребно плащат по-малко, но големината на търговеца на дребно е, не предопределя пряко е, степента на покупателна мощ на тези търговци и цените, които договарят е, търговците, в много по-малка степен зависят от размера на търговеца по-голямо влияние оказва това дали стоката е някаква голям, защитена от голяма марка. Сега известна индикация индикация за това покупателната мощ, е, от какви фактори е, се движи. Сега, покупателната мощ не означава нещо лошо непременно за потребителя, защото за него това най-често свързано с по-низки цени. Също така анализирахме причините, поради които за потребителите може ниската цена да се окаже неблагоприятен фактор. И е, тук е, Комисията за защита на конкуренцията анализира е, редица хипотези, в които може да се окаже ощетен потребителят illustrate what, what uh, those issues are by looking at some examples. Ще ви иллюстрирам проблемите с няколко примера на следващия диапозитив. Доставчиците доста проблеми повдигнахте. Голяма част от тях свързани с неочаквани разходи, прехвърляне на прекомерни рискове – това означава, че доставчиците поемат риска за съхранение на склад, за кражба в случай на такова съхранение, което означава, че те трябва да вземат специално мерки да защитят складовете си. Плащанията в миналото също се оказаха проблем плаща се за минали доставки. Има едно проучване, което е на следващия диапозитив отразено на ГФК в тази връзка. И сега може би да се спра на изводите. Проучването на Комисията за защита на конкуренцията се откроиха ясни доказателства за покупателна мощ, а, имаше доказателства, че има стремеж договорите да обхващат абсолютно а, всяка хипотеза. А, също така предоговаряне на условия установихме. А, от доставчиците понякога се иска да намаляват цените си за минал период или пък а, ретроспективно да финансират промоционални кампании на е, търговеца на дребно, които първоначално при сключване на договора не са били е, планирани. И това е, може да се отрази съществено върху желанието на доставчика да инвестира. Е, в резултат на проучването Комисията за защита на конкуренцията въведе е, етичен кодекс е, за сферата на търговията с плодовете и зеленчуци. Забраниха се предоговарянията на цени за минал период и освен това доставчиците вече имат право на спор, на успорване в случай на подобна практика. Благодаря, Де Питър. Много интересно изказване мисля, че а, твоите диапозитиви също са изключително интересни, особено тези от тях, които а, представят по-детално резултатите от проучването. Благодаря. Нека сега дадем 5 минути за кратки коментари по чутото. Госпожа Малафруен, е, генерален директор на Федерацията на хранително-вкусовата промишленост. Благодаря за поканата. Това е тема, която е през сърце на хранително-вкусовата промишленост в Европа. Радваме се, че сме поканени тук. Практиките на договарни, търговските практики между фирмите е въпрос, който стана много актуален през последните години. Всички знаете защо. Обръщате се повече внимание на връзките между различните звена на веригата, особено при търговията на дребно, след създаването на групата на високо равнище от комисаря Ферхойген. Този въпрос стана все по-актуален. Тази група прави препоръка да се направи така, че продоволствената верига да функционира оптимално. Интересът нарасна. Имаме годишен форум, който се организира по темата като си има предвид целият този интерес, явно е, че има някакви проблеми в системата. Комисарът Бърни е говорил по редица поводите за нелоялните търговски практики. Акта за единния пазар, публикуван през 2008 в него комисията се позовава на необходимостта от действия за подобряване на взаимоотношенията и да се защитават различните стопански субекти в продоволствената в веригата на доставките. Правени са и други декларации и проучвания, които наистина показват, че има проблем. На фона на всичко това, а и защото бяхме помолени от различни дирекции на комисията и парламента да дадем примери решихме да удвоим усилията си и да видим наистина какво се случва. Разработихме кратък списък с така наречените нелоялни практики. Това е реалистичен, стабилен списък – Искахме да придобием представа за мащабите на проблема, дали е широко разпространен, за отделни случаи ли говорим или за чести случаи, има ли значение размерът на фирмата и така нататък. Включихме в нашето проучване големите държави членки и някои от малките. В някои държави членки има вече нормативна уредба, в други всичко на доброволни начала. Имахме кратко време, вече сме получили над 1600 отговора на въпросника, който изпратихме през декември. Това е свидетелство, че наистина има проблем. Отговорите са от малки и големи производители на хранителни стоки. Потвърдено бе, че определено има проблем. Фирмите, дали отговор, казват, че те са свидетели на 6 от 12-те нелоялни практики в нашия списък през 2009 е, година. В отговорите, разбира се, не се цитират имена. Целта е да добием представа за статистиката. Не искаме да сочим никого с пръст. Днес, за съжаление, не мога да ви дам всички подробности, тъй като работата все още не е приключила. Тече анализ. Искаме да сме сигурни, че ще подходим внимателно към анализът на фактите. След като се готови резултатите, веднага ще ги оповестим. Планираме това заседанието през март на групата на високо равнище. Готови сме тогава да споделим тези резултати и с вас. И днес мога да ви кажа, че мнозинството от далите отговор фирми посочиха, че не са се оплакали заради страх от търговски санкции от свои клиенти. Фирмите в сектор отказват да говорят по тази тема. Те по-скоро използват моята организация и други организации, сродни с нея. Никой е от фирмите не участва в платформата бизнес към бизнес, в високопоставената работна група, тъй като се опасяват от ответни мерки. И така много полезно е да продължат тези дискусии в същия конструктивен тон, трябва да не стигнем до компромиси и до взаимни решения на проблемите, пред които сме изправени заедно с търговците на Дребно. Форумът на високо равнище и неговата платформа Бизнес към бизнес надяваме, че ще разработят решения на европейско равнище, които са ефикасни, възможни. Разчитаме и на вашия принос, вашето мнение, което несъмнено ще ни помогне към реализирането на съвместната ни цел. Благодаря. Споделяме вашият оптимизъм, че можем да дадем своят принос, но както казахте, въпросът е доста сложен и предизвикателен, ако мога така да се изразя. По-рано чухме за мощните марки. Ален Галевски представлява голям брой производители на стоки със собствена марка. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Кораца Бил за поканата. Асоциацията на търговските марки представлява много такива притежатели в Германия, скандинавските страни, Италия. Голяма част от дружествата, които притежават сериозни търговски марки, не са големи сами по себе си, голяма част от тях са фамилно притежани. Виждам, че моя часовник не отброява минутите. Трябва да бъдем справедливи. Моля да го пуснете. Аз, понеже съм рефер по баскетбол, гледам часовника. Свикнал съм с това. В следващите минути ще засегна един търговски метод, който се отразява отрицателно върху търговските марки, иновациите и избора на потребителите. Сигурно много от вас знаят, че в много от супермаркетите се притежават частни марки. И те се конкурират с различни външни марки в съответната категория. Всъщност, на притежателите на външни търговски марки супермаркетът се явява пряк конкурент. Значи, в Франция нямаме проблем с конкуренцията като такава. Ако тя е лоялна, тя обслужва всички. Значи, когато има конкуренция с марка на супермаркета, това означава, че не може да е, се разчита на ваш конкурент да продава продуктите ви. Често пъти е, притежателите на а, е, търговски марки а, се сблъскват с изискване а, да дават поверителна информация, която да се оповестява на потребителите. Това означава определена отговорност. Освен това, супермаркетът а, е, има двояка позиция. Той е едновременно конкурент и а, потребител на това, което доставят притежателите на търговски марки. Това изисква голяма отговорност от, от негова страна Значи, е, супермаркетът, е, като използва поверителната информация, получена в качеството му на потребител, е, я използва за да разработва е, своя търговска марка, която влиза в конкуренция е, с е, тази на доставчиците му. И това е, не е, е равнопоставено. Е, значи, е, е, не само е, по този е, начин. Е, е в неравнопоставено положение е, притежателят на е, търговската марка. Е, не само не се играе по правилата тази игра, ако мога да направя аналогия в футбола, но и не знаете откъде може да ви дойде удара. Не знаете откъде може да се ритне топката. Всъщност тази привилегирована информация, която дава притежателя на търговската марка на супермаркета, може да попречи на притежателя на търговската марка да си възстанови средствата вложени в инвестицията. Нашите проучвания показват, че в нашата сфера практиката не е универсална. Някои търговци на дребно е, успешно се справят е, като притежатели на търговски марки, без да нарушават правата на другите притежатели на търговски марки. Но все пак е, трябва да решим проблемите, създавани от онези, които не играят по правилата. Убеден съм, че търговците на дребно, които работят добре и с които имаме добро сътрудничество, няма да успорят, че е, съществува нелоялна практика те трябва да са наясно, че има и риск е, по линия на антитръсновото законодателство и наръчниците за него. Как преодоляват дружествата този конфликт на интереси в ежедневната си дейност? Какви са добрите примери от практиката, които са натрупани на доброволна основа, за да се избегне е, нелоялно и противоконкурентно поведение? пропорционално, разумно ли е това, което се предлага като мерки за преодоляване на подобна нелоялна практика? Това също е важен въпрос. Явно нелоялната търговска практика нарушава доверието, иноваци... иновациите, избора на потребителите и тяхното доверие в веригата на доставките. Необходими са ни резултатни решения, прияти с участието на всички – това е начинът а, е, да действаме в бъдеще в интерес на по функцион, добре функциониращия а, е, и по-справедлив е, вътрешен пазар. Всички трябва да действат лоялно. Това е в интерес на всички, както най-вече е в интерес и на потребителите. А, Малкъм, а, благодаря, Алан, за това, че а, се вмести във времето и най-сетне в този цикъл от коментари, преди да дадем думата за бележки, до сега трима души са се записали за изказвания. А, може би някой от колегите ще каже дали иска да а, се запише също. Последният оратор, преди да преминем към дискусията, е представител на Европейската кръгла маса на търговците на Дребно. Благодаря, господин председател. Госпожо Краца Билт, благодаря ви за възможността да продължим тази дискусия с нашите партньори от веригата на доставките, но и с комисията по вътрешния пазар в парламента. С удоволствие научих, че в момента се извършва проучване, както каза колегата, защото в дискусията имаше много неясни неща, без много дим без огън, а както знаем не може да има дим без огън. Така хубаво, че с поручването ще добием представа за фактите и за подробностите. Ясно е, че има проблеми, свързани с търговията на дребно. За да съм честен, трябва да кажа, че търговците на дребно имат проблеми с някои доставчици. Когато говорим за едностранното промене на цени или с задна дата, от вас касае и отношенията големи производители и търговци на дребно. Доставчика променя едностранно цените към момента на доставката, без да бъдат договорени с търговец на дребно. Има случаи за непълни доставки, които водят до загуба на продажби и клиентите. Подобни проблеми често се случват с подновяване на на договори с доставчици. Има и други случаи на нереалистично забавене, неразумно забавене, решаване на спорове по фактури и така нататък. Имаме забавене от година и повече от страна на производителя. Съгласен съм с Мела и Ана, че трябва да се решат проблемите, но тези проблеми касаят и двете страни. Подходът трябва да е разумен, конструктивен. Моята организация е част от форума за отношенията между бизнеса. Ние търсим решение на тази платформа. Търсим разумни решения, които няма да доведат до намаляване на конкуренцията – които няма да намалят и разнообразието, което се предлага на потребителите в крайна сметка. много често при тези дискусии за веригата на доставките забравяме за потребителя. Приветствам и проучванията, които се извършват в момента. Единственото проучване през последните 12 години бе на Генерална дирекция конкуренция – бе представен подробен доклад през октомври 2009, който е хубаво да прочетете. Ще се спра на следните въпроси. Покупателната способност. Приветствам казаното от доктор Дейвис за връзката или липсата на връзка между мащаб и покупателна способност. Ако разгледаме документите, много се говори за консолидирането на сектора на търговия на дребно, което води до големи мащаби, до доминантност, което води пък автоматично до злоупотреба с власт чрез нелоялни практики. Благодаря, че господин Девис поясни, че, тази, че тези мащаби не винаги водят до доминантна позиция, доминантна позиция не винаги до, води до злоупотреба. Мащабите са част от пазара. Ако отидете на пазара да си купите стол, сходен на този, не може да очаквате, че ще получите същата цена като Европейския парламент, който е купил няколко стотин такива стола. Но все пак търсенето на потребителите също играе роля. Относно собствените марки. Собствените марки добри ли са или лоши за гражданите? Според мен те са пределно добри. И може да има проблеми. Но има съответния коригиращ механизъм за контрол върху търговците. Тези марки са добри, защото дават доста добри цени на потребители. Относно имитациите, търговци на дребно имитират производителите на дадени марки. Разгледайте случаите, свързани с е, интелектуална собственост през изминалите години в Европа. Производител на марки завежда дело срещу друг производител на марки заради кражба на интелектуална собственост. Така че собствените марки са независими една от друга те не са задължително свързани с имитация. Имитации има и във връзка с другите марки. Ние сме повече от готови да обсъдим евентуалните решения. Стига всичко да почива на факти и на надежни данни и стига да няма по-малки ползи за потребителя в крайна сметка. Много интересна сесия. Хубаво бе, че изслушахме експертите. Сега имате думата за забележки. Госпожа Стайлер иска. Сега ли искате или искате да чуете и колеги от залата? Госпожа Стайлер ще вземе думата по-късно. Записали списъка са. Uh, from the SECRA, from the Car Service and Repair Trade. Uh, where is he? thank you. Uh, then Mr. Michele Spangaro from the Italian Meat Manufacturers Association. Господин Бърн Лайкре, господин Микеле Спангаро, да, виждам ви. Поне да видя къде стоите. И господин Фабиен Венерц от Маркен Фабанц. Е, Федерация на притежателите на търговски марки. Някой друг да иска да каже нещо? Имате въпрос. Така ли? Ще ви дадем формуляр, който да е, попълните. Господин Лайкен, след това господин Спангаро и господин Вейнер. И господин Бочаро, ви също искате да се изкажете, нали? Ако има време, ще ви включа вие а, е, сте а, е, казали, че искате и в първата, и в третата сесия да участвате. Господин Лайкен. Благодаря, господин председател. Две минути да се изкажа не само за хранително а, е, вкусовата промишленост, но и за автомобилостроенето. Аз представлявам Секра, 380 000 са предприятията, които представляваме. Те са автомонтьори, както и търговци на леки автомобили. Представлявани сме във форма на високо равнище. Бяхме на форума през октомври и поддържаме връзки с генерална дирекция вътрешен пазар. ние сме сцена, на която се изявяват хората, занимаващи се с търговия на дребно в автомобилния сектор, т.е. монтьорите и търговците. Много важно е, е те да имат някаква защита. Защо е важно? Защото до сега, до дори до 2013 година имаме регламента за групово изключване на сектора от правилата за защита на конкуренцията. Имаме защита за тези слаби страни при договарянето с производителите на автомобили. Имали сме много примери за нелоялни търговски клаузи в договори между дилерите на автомобили, търговците на автомобили и производителите. И искам да благодаря специално на госпожа Кораца Билт. Именно за това поискахме среща с вас, госпожо Билт. Искам да благодаря за това, че имаме възможност да се срещнем и с контрадокладчиците, разбира се, с господин Харбър. Например, имаме големи проблеми е, с фиксиране на обем на продажбите. Ако не бъдат защитени тези а, хора след 2013 година, те няма да могат да се защитят а, а, сами. Затова много ви благодаря за това, че се съгласихте да ни допуснете и да изслушате нашите доводи. Искам и аз да благодаря на госпожа Кораца Билт, защото това е сектор, за който имам известна представа. Господин Спангар. Господин председател, исках накратко да се спра на въпроса за етикетите и да задам един въпрос от по-общ характер. Що се отнася до първичните етикети? Казах вече, че съм представител на италианската месопреработвателна индустрия що се отнася до етикетите за отлично качество, тази връзка бих желала да кажа следното. Много неща се казаха за марката за качество или печата за качество. Тези етикети и най-известните сред тях за тях, разбира се, има основания за съществуването им. За етикетите с отлично качество бе, е казано много. Има и много публикации. Тези primary labels, така наречените primary labels, са нещо много важно. Но трябва да се каже също така, че с тях са свързани и много отрицателни аспекти. И ако това не се коригира своевременно, то ще има опустошаващо въздействие върху малките и средни предприятия. Доктор Галаски вече обърна внимание на някои от тези аспекти, затова бих искал да се спра само на още един аспект, който често се забравя. Става дума за некоректното информиране на потребителя. Все по-често виждаме в а, търговската верига във връзка с, с така наречените primary labels. А, потребителят бива информиран за това, че той отговаря за сигурността и качеството на продукта, което не е важно. Тоест, у потребителя се създава заблуждението, че той произвежда благото или стоката с акта на покупката. Това ще доведе до големи трудности при производителите, които не са известни. Тоест, ако потребителят не ме познава, няма да вземе решение в моя полза. И още някои други уязвими моменти във връзка с редица търговски практики, които бяха споменати. Става дума за нелоялни такива. Толкова за така наречените primary labels. И сега една бележка от общ характер. Много неща се казаха за това, че трябва да бъде подсилена договорната позиция на пазара. Тук бих искал да кажа, че по никакъв начин нямаме намерение да компенсираме нещо. Ние не казваме, че трябва да се направи нещо за компенсацията на пазарния дисбаланс. Дисбаланс ще има винаги. Единственото, което искаме от вас, от комисията, от вице-президента. Ние искаме просто еднакви правила за всички. Благодаря. Благодаря ви. Uh, благодаря, бях щедър с времето, но ви благодаря и за това, че казахте много полезни неща. Няма да бъда толкова щедър с други оратори. Господин Рейналдс, две минути. Благодаря като съюз на марките ние представляваме 400 члена от различни браншове. Като най-силно застъпени са малките и средни предприятия, ние насърчаваме функциониращ вътрешен пазар и лоялна конкуренция. Нещо, което господин Галаски, за което господин Галаски говори в подробности. В допълнение, тъй като в работната програма е записано, аз бих направил реклама за темата селективни системи. тук е хубаво да подходим много диференцирано, защото опитът в Германия по отношение на определени продукти, групи е положително, защото като цяло царят доста отрицателни възгледи по темата. Що се отнася до диференцираната структура на производителя в и в търговията. С отгледна точка на конкуренцията а, и предлагането а, е нещо върху което трябва да се сложи акцент. Ако се погледне козметичния бранш в Германия, например, а, малките и средни предприятия биха имали канал за дистрибуция в определени федерални провинции. И затова моята молба е към докладчика и тези, които работят по темата, да е, дават една диференцирана оценка на темата селективни системи за пласмент. Благодаря за полезното изказване. Сигурен съм, че те е отчетен госпожа Билт. госпожа Стайлер. Две минути. Ще бъде кратка. Исках да попитам лекторите, господин Дейвис най-вече, какво мисли за доклада за цената, повишаването на цената на реколтата, как ще се отрази това в сектора. Има ли сътрудничеството между Комисията за защита на конкуренцията в Англия и другите? Има ли само регулация, доброволни мерки, работят ли те? И на последно място брандирането. Кога дадено нещо е марка или не, как стои въпросът с търговците, които използват собствени марки – Как стои въпроса с конкуренцията, цената на, мар... на марките, сегментацията на пазара? В момента сме намираме в рецесия и хората биха искали да купят такъв продукт, който им дава някакви неща на съответна цена. Цената определено има значение при търговията на древно. Трябва да сме малко по-честни по въпроса за брандирането. Толкова много пари се влага дадена марка и е хубаво да има конкуренция в сектора на брандирането, поне за потребителите. Това бяха основните ми въпроси. Господин Сахара, имаме време, ако спазите лимита от две минути. Господин Сахара, мога да ви дам думата, ако ще се впишете в отреденото време. Благодаря, че ме дадохте отново думата. Ще се спра на социалния дъмпинг. До момента почти нищо не се каза по този въпрос, който е доста деликатен. Международните компании извличат добри печалби благодарение на ниските заплати и разходи за труда. Те са в по-добра позиция от конкурентите. Например, в Полша касиера изкарва между 300 и 400 евро на месец. Бруто. Знаем долу-горе какви са заплати в Западна Европа. Често служителите, за които говоря, имат неблагоприятни договори, понякога са наети на договор, на срочен договор. Това е социалният дъмпинг, който трябва да се премахне. Това може да стане чрез по-добри условия на труд и заплащане в Централна и Източна Европа, която представлявам. Диалога е важен – няма подобен диалог в сектора в моята държава. Ние искаме да преговаряме с работодателите, да водим диалог. Не искаме само да протестираме на улицата. Такъв диалог на фирмано ниво почти не съществува. Или ако съществува, той съвсем не е искрен. Нашите условия са по-лоши от тези в Западна Европа. Ние призоваваме работодателите и депутатите да ни помогнат. Благодаря, че спазихте времето. Господин Шваб. Последен. Ако не се лъжа. Имаме заявка от представителя на холандските търговци на Дребно, но той ще остане за следващата сесия. Господин Вар Хюстен, оставате за следващата сесия. Господин Шваб. Формата на заседанието е добър. Изслушват се заинтересованите страни. На вътрешния пазар има сериозни различия между цените в отделните държави членки. По въпроса за брандирането, в моят избирателен район много съседи от Франция минават границата, за да купуват продукти в нашите магазини. Това не е задължително пречка. Трябва да кажа, че имаме различни традиции в покупките на дадени продукти и дадени марки. В Люксембург цените обикновено са по-високи от тези в съседните държави. Говоря за магазин Ошан, брандираните продукти минават само през Белгия и цените в крайна сметка са по-високи. Често това е обект на критики. Казва се, че има споразумение между търговците на дребна договорка. Но също вина носят и производителите, според мен. Комисията по вътрешния пазар трябва да направи така, че търговците на дребно в дадена държава да не позволяват издигането на изкуствени пречки. И а именно експертите вече трябва да решат откъде идват тези пречки. Наистина се намираме на преход към следващото заседание. Въпросите, които повдигнахте, касаете следващата тема. Лекторите имат правото да отгов... вземат отношение по казаното в рамките на две минути. Ще караме отзад напред Пол Скиер и ще приключим с професор Стик. Пол, две минути. Благодаря. Откъде да започна и, откъде, и къде да завърша? Може би най-напред са собствените търговски марки и запитаното от господин Спангаро. През последните две-три години същите дискусии се водят в групата на високо равнище за хранително-вкусовата промишленост. Сега имаме е, доклад е, на Генерална дирекция Селско стопанство 188 е, страници. Няма да ви го чета, но заключението е, че разработването на собствени марки може да ограничи иновацията. Иновацията обаче не е чак по такъв натиск. Е, иновации се въвеждат, това е, въжи за традиционните търговски марки и за собствените такива. Е, като печалбите остават постоянни. Економическите резултати, отразени в печалбата и иновациите, не са засегнати в отношенията между доставчиците и а, търговците на а, дребно. Надявам се, че Генерална дирекция предприятие ще се откаже да разисква този въпрос. Той вече е изяснен. А, търговците на дребно как се отнасят отговорно или безотговорно. Ако мислите, че те си слагат логото и не поемат отговорност за качеството, лъжете се. Напротив, те проявяват голям интерес към качеството, защото, както каза госпожа Стайлер, а, това е тяхната търговска марка и те не биха направили нищо, която я застрашава. И нещо по-положително за завършек. Има огромен брой въпроси а, от общи интерес за цялата индустрия. И доставчиците, и търговците на древно. Би трябвало госпожа Кораца Билт а, и Имко в доклада да отразят това, че много от проблемите, явяващи се пречки във вътрешния пазар, трябва да бъдат преодолени и да поемете ангажимент колективно да окажете натиск върху Европейската комисия да води по-бързо делата за нарушение на конкуренцията. В ставащото с медиите в Унгария показва какви правомощия имате и колко много можете да постигнете. Председателят, господин Галески е следващия. Благодаря. Подкрепям току-що казаното от Пол. Отговор на госпожа Стайлер. Конкуренцията от собствените марки напълно приемаме тази конкуренция. Има а, частни марки на супермаркети, които са по-скъпи от тези на притежателите на външни марки. Много интересно е проучването на собствените марки, което цитирах. В Испания Има много интересни тенденции в тази насока и може би е добре да се консултирате с доклада, за да видите е, детайлите. Имитациите е, сега е, при собствените марки има и този проблем, че се копират външните търговски марки, но е, всичко е публично производителите не се оплакват от това, че ги имитират супермаркетите, защото супермаркетите идват в двояко качество. Те са ви и клиент. Освен това, имитациите настъпват много а, рано в процеса на продажбите и на доставките, тъй като а, вие като потребител в качеството си на супермаркет имате информацията, поверителната информация от конкурента си много по-рано. сега, а, има въпроси, е, които заслужават много е, задълбочено проучване относно ценовия диференциал. Правили сме такива проучвания. В миналото интересно да се е, видят фактите в проучването на генерална дирекция конкуренция, която не подхожда с слаба ръка към нарушенията. Благодаря. Няма да, не мога да кажа, че не са ни достатъчно фактите. Въпросът е дали ги тълкуваме по един и същи начин. Следващия оратор е Мела Фруин. Благодаря. Да, Трудно е да се отговори на всички бележки, които бяха поставени, но ще се опитам а, да отговоря поне на някои. Имаше въпрос за саморегулирането. Много интересен подход към законодателството е това. По-скоро към незаконодателстването. Саморегулирането може да даде добри резултати в много случаи, но понякога законодателство е необходимо. В този конкретен случай чухме, призиви е, за национално законодателство, както и призиви за хармонизация в един европейски пазар. Не искам да предопределям е, резултатите от разискванията в платформата, но според мен е необходимо нещо, което на европейско ниво е ефективно и подлежи на принудително изпълнение. Трябва да подлежи на принудително изпълнение то ще даде резултати. А ако не подлежи на принудително изпълнение, съответното правило, то не е кой знае колко стойностно. Връщам се на друг въпрос. Днес съвсем за кратко посетих е, работното място на един колега, е, който е, представлява един от многобройните ни членове, малко предприятие. Е, поканих го да дойде а, днес а, след обед и той каза, ами бих искал, а, обаче а, не смея. А, има а, реално усещане на страх. А, малките се страхуват от големите. И за това аз се надявам, че ще се умеем, заедно с другите организации, които се изказаха днес, да седнем на една маса и да поговорим и да обсъдим фактите. Ние всички търсим факти. Искаме факти. Съжалявам, че просто сега не е моментът да обсъдим това тук, мисля, че е дошъл момента всички ние, които участваме в тази верига, да обсъдим тази проблематика и наистина да е, измислим решения полезни за потребителя. Питър Дейвис. Lot... Много въпроси се опланаха. Също ви препратя към повече литература по имитациите на, на марки и собствените марки – Приложение 9.10 от доклада на CC Groceries, в който се разглежда процента на увеличение на собствените марки от 60-те години насам. Има значително вариране в зависимост от категориите. В различните категории собствените марки имат различен процент, а също и имаме вариация във времето в дадена категория. Дадени са примери. Чедър, например, а също и въвеждането на чантите с цип. Имаше, ако не се лъжи, и пример с киселото мляко. Положението е най-разнородно. Много са пречките за намеса в тази сфера, тъй като определено собствените марки носят огромни ползи. Според проучването, те се увенчават с успех, тъй като предлагат качествена стока на ниска цена. Относно координацията, въпрос на госпожа Стайлер с другите агенции за защита на конкуренцията, има голяма координация и съгласуване в по-голямата си част неформално, чрез европейската и международните мрежи, чрез Комисията по конкуренция към ОИСР и чрез двустранни заседания. Службата за лоялна търговия и за борба с конкуренцията в Великобритания помагат на другите агенции, доколкото им позволяват средствата. професор Стюк. Нямаше въпроси свързани с моята тема. но така ли че ще кажа няколко думи. Споменатите проблеми иллюстрират моята теза. Ценовите разлики, покупателната способност, конкуренцията. Това са все проблеми свързани с конкуренцията които трябва да бъдат решени в антитръстовото законодателство. Очаквам да видя резултатите от проучването CIAA, кое, които могат да ме оборят. Тогава ще си призная, че съм сгрешил. Но нека да изчакам резултатите от проучването. Благодаря. Имахме цяла палитра от изказвания, повдигнаха се различни въпроси. Хубаво е е, че чухме и мнението на автомобилната, автомобилния сектор. Имаме цяла една нормативна уредба в този сектор, за която не сме споменали, заради груповите изключения. Има и други изключения, не толкова свързани с цената, с пазарните практики, обмена на информация. Това са все въпроси, които са важни за работата на пазара. Човек трябва да следи всички тези фактори, да види дали има нарушаване на конкуренцията или не. Както каза господин Стюрк, нашата рамка на работа е законодателството за конкуренцията. Следващата сесия е достъпност на пазара, пречки, най-вече пречките пред достъпа, право на установяване. Осигурили сме видни лектори, госпожа Вюк Стратен, директор на консорциум от малки и средни предприятия в сектор разпространение на хранителни продукти доктор Райнхард, Лео Прехтик, член на управителния съвет на Германската федерация на търговци на Дребно, Питър Вилхелм, главен изпълнителен директор, на Белгийски на българска организация. И не на последно място, човек познат на нашата комисия, също и приятел, който искам да приветствам за първата му изява тук през 2011 Моник Гоенс. Първо с госпожа Фокстрат. Независимите търговци на дребно извършват дейност за собствена сметка и риск. Търговецът на, на Дребно е социалният център в квартала, назначава хора с увреждания и така нататък. В момента се правят усилия да се увеличи достъпа до пазара, но в плановете трябва да участват и местните предприемачи, заради всичките ползи, които носят. Много често строителните предприемачи не обръщат внимание на независимите търговци на дребно, когато откриват нови обекти. Търговците на дребно трябва да имат равен достъп до пазара добро място за реализиране на тяхната продукция. Много важно независимото финансиране като средство за подобряване на достъпността на пазара. Заради кризата по Базел 3 финансовите институции са станали много критични. Банките искат търговските обекти да дават допълнителни гаранции. гаранции, които са свързани с повече задължения за независимите търговци на дребно. На преддоговорния етап предприемача трябва да получи добра информация преддоговорният етап не е регулиран в Холандия, нито пък на европейско равнище, но има някои добри примери във Франция и в Белгия. Имаме и договори за франчайзинг. Получателят на франчайзинг е длъжен да предостави на другата страна своят магазин в края на срока на договора на неконкурентна цена. Тук имаме мнение на органа по конкуренцията, че това е нарушение на правилата за конкуренция. Трябва да се премахне задължението да се продаде обекта на неконкурентна цена и да се регулира преддоговорния етап. Що се отнася до електронната търговия, трябва да се предвидят допълнителни условия, за да се спазва лоялната конкуренция. Особено ако в процес на електронни доставки се използват данни за потребителите. Трябва да избегнем необозданата кабелизация, канабили... канабилизъм. Що се отнася до достъпа, достъпността на пазара и дерегулацията, трябва да бъде изсечена тази джунгла от правила. Държавите трябва да знаят кое ще е в полза на независимите търговци на дребно, кое не. С едно просто правило. Големите вериги да се намират по краните на града, това може да не е съобразено с интересите на много търговци на дребно. В заключение, европейският потребител трябва да може да избира между многонационалните фирми, кварталните магазини, всички трябва да се намират на едно и също разстояние от неговото място на работа и, и адрес на живеене. Институции трябва да се зададат равни условия, за да дадат необходимите шансове на всички форми на търговия на дребно. За тази цел се нуждаем от подкрепа за търговците на дребно в малки и средния бизнес. Благодаря за изказването, както и за вашите диапозитиви, за това, че е, съвместихте във времето. Е, господин Леопрахт, чакаме зареждането на презентацията. Уважаеми дами и господа депутати от Европейския парламент, заглавието на нашия панел отваряне на достъпността на пазара за бизнеса и потребителите е нещо много важно за 500 милиона граждани на Европейския съюз и множеството предприятия. Докладът хвърля светлина върху търговския е, сектор в Европейския вътрешен пазар и пазарът на търговия на Требно и е предмет на една важна инициатива в Европейския парламент. Нещо, на което ние залагаме като търговска държава и е, можем да ви уверим в нашата подкрепа. Нека погледнем тази роля, т.е. ключовата функция на търговията в европейската економика малко по-отблизо. Съотношението търговия и производители, търговията е свързващо свързващо звено между предварителни и следварителни звена. От една страна е съотношението между производителя и търговията. Те оговарят условия, договори. Това се осъществява на еднаква висота на очите, според мен, защото двете страни са взаимозависими помежду си. Затова са на лице стремежи да се уредят законодателно отношенията между търговците и производителите, или по-скоро стремежите за това уреждане на законодателното ниво, според нас би довело до изкривяване на, конку... на свободната конкуренция. Уверяваме ви, че през следващите дни а, ние ще помислим по въпроса кои типове поведение според нас биха могли да бъдат характеризирани като проблематични. Що се отнася до съотношението търговци-потребители, с това отиваме в другия край на веригата и поглеждаме състоянието на потребителите. Тук, за да ви а, иллюстрирам състоянието на потребители, ще цитирам благодарение на услугите на търговците. Потребителите имат достъп до услуги и стоки от други държави членки и могат а, да печелят от вътрешния пазар. 500 милиона потребители ежедневно имат възможност да се възползват от тези търговски възможности, търговски концепции, една широкообхватна логистика и надежни услуги с милиони търгов, милиони работни места в областта на търговията. Тоест, всяко, всяко седмо работно място в Европейския съюз се предоставя от търговския сектор. Освен това, търговията има важната роля да осигури достъп на хората до стоки на достъпни цени. Нека премина към още един аспект, който искам да свържа с апел към вас. Търговията е врата към света на продуктите за потребителите. Тази връзка може да функционира, ако вътрешния пазар на Европейски съюз наистина дава възможност за осъществяване на основните човешки права, защото ролята на търговията е да премахва бариерите. Както търговците, така и потребителите трябва да имат възможност да се ползват от всички тези възможности принципа за свободно движение на капитали, е, хора, стоки и така нататък в Европейския съюз е основен стълб на съществуването на Европейския съюз. Между 1993 и 2003 година само, чрез премахването на бариери, са създадени минимум 2,5 милиона работни места. Но на лице са опасности. Законите срещу свободна търговия а, от известно време се приемат в редица държави членки. Особено проблематични търговски закони бяха приети в редица източноевропейски страни, които са насочени най-вече срещу чуждестранни предприятия, например германски, те, тези закони а, се намесват директно в взаимоотношенията между търговците и а, потребителите, съответно работниците, които са заети в тях. По този начин не е възможно да се предостави адекватно предлагане. Тези закони нарушават основни принципи за свободи, които са гарантирани в първичното законодателство на Съюза. Искам да обърна внимание на последния слайд, на последния драстичен пример на законодателство в Унгария. Тук съзнателно, чрез въвеждането на допълнителен данък и по-конкретно чрез въвеждането на допълнителни стъпки в данъка, националните а, търговци са освободени от данък, за разлика от чуждестранните, което е много ярък пример на дискриминация. Благодаря ви. Господин Билхелм. Um, Благодаря, господин председателю. Когато ме представихте, казахте, кой съм. Аз съм е, председател е, на е, Международния съвет на търговските центрове. Тази организация представлява всички заинтересовани субекти в тази сфера. Имаме ли предложение, за да разширим достъпа на търговците на дребно до европейския пазар. Всеки, който е бил в търговски център, е забелязал, че там има широко представени чуждестранни дружества с участие и е, присъствие на много пазари. Те бързо се разпознават. Е, моловете или търговските центрове е, често биват обвинявани, че те убиват малките независими магазини и за това доста градове забраняват тяхното присъствие или поне се опитват да го блокират. Трябва да бъдат стимулирани ли тези центрове или да бъдат забранявани следователно? Ами аз мисля, че този въпрос трябва да се разглежда в светлината на въпроса как да подобрим достъпа до чуждестранните пазари. Знаем, че има много условия Трите най-важни са местонахождение, местонахождение, местонахождение. Трябва да има голямо движение, много хора да ви минават под прозорците. Що е търговски център? Средностатистическият а, човек ще ви каже това е мол, е остъклен, с паркинги. За професионалистите обаче това не е определение. А, значи, Търговски център е съчетание между определена смесица от наематели и критична маса. Значи има и малки, независими търговци на дребно, които живеят от трафика, създаван от големите търговци по този начин. Критична маса пък означава допъл... достатъчен размер, достатъчен избор да има за потребителя. Обикновено се поставят въпросите. Моловете убиват ли градските центрове? За мен въпр... отговорът е не. За онези, които живеят в Белгия. Знаете, че ние а, а, направихме а, търговски център в Ловен Ленев, близо до Брюксел, и убедихме а, е, властите да ни дадат възможност да построим в е, жилищен район нов е, търговски център и при, успяхме да привлечем около 7000 милиона а, посетители годишно. Сега вече градът не е изцяло а, студентски, а, с добре известен университет, но тук идват и всевъзможни други граждани. Следващият въпрос е дали е, моловете и големите е, чужестранни марки убиват е, малкия търговец на дребно. Сега, нямам а, за цел да говоря за това, няма и толкова време. Не можете обаче да предотвратите присъствието на тези търговски центрове а, в интерес на потребителите. А, в а, а, Белгия направихме първия център Праймарт британците и ирландците знаят какво означава това. От Франция а, идват а, хора а, с автобуси. А, това може би не винаги ще става във всички търговски центрове, но поне жителите на района ще се ориентират към него. често пъти се функционира в тези центрове по франчайзингова система, за това има определен превес на интереса към големите международни търговски марки. Убиват ли се дребните магазини в градските центрове? Ние отчаяно се стремим към независими търговци да присъстват в нашите центрове, тъй като те са по-динамични. Малките независими търговци някой път те е, по франчайзингова система представляват голяма марка, но са много по-динамични. В един от нашите е, центрове имаме е, три е, магазина за оптични материали и продукти. Един от тях е, е независим търговец и той просто е, е много по-динамичен от другите два. Непосилни ли са найемите е, за дребните търговци? Е, в е, търговския център. Това е така на централните търговски улици. Обаче в търговските центрове общо взето наймат се изплаща от оборота. Това, което виждаме, е, че големи притежатели на търговски марки е, е, имат е, възможност да налагат минимален дял на гарантирано присъствие. И може би тук е добре да се помисли за система на изравняване на възможностите на големите и дребните търговци в това отношение. И последен въпрос. Моловете по-високи комисиони за услугите ли събират? Не. Ние не правим, не извличаме е, печалба от, е, подобно, от подобни такси за обслужване, комисиони за обслужване, за разлика, може би, от е, ставащото на централните търговски улици. Ако искате да ни помогнете, просто не позволявайте на някои държави членки да заобикалят директивата за услугите чрез козметични изменения на разрешението за функциониране. СДОС във Франция се превърна в СДАС. В Белгия също имаме трудности, названията на документите се променят и въпреки, че на пръв поглед чрез тях не се контролира конкуренцията, а други изисквания, все пак крайният ефект е наистина контрол върху конкуренцията. Благодаря особено за вашите бележки, свързани с независимостта госпожа Коенс. Поред, последна само по изброяване. Благодаря. Бях поканена да ви предоставя гледната точка на потребителите за изправедлив пазар. Ще разгледам всичко в контекста на вътрешния пазар, а не в контекста на местното териториално устройство. Ще се опитам да съм дисциплинирана но самодисциплината е нещо трудно, така че ще ви помоля да ме следите за времето, за да не наруша правилата, които сме приели. Информация за потребителите, достъп до пазара и стоки за потребителите и доверие на потребителя. Информация за потребителите. Пазарът работи ефикасно, ако потребители разполага с информация за взимането на добри решения. Първо, сега има тенденция да се използват средства за сравняване на цените. Изборът на потребителите не се свежда само до цената. Трябва да гледате на всички тези средства от тази гледна точка. Средствата за сравнение на цените, за да са наистина полезни за потребителя, трябва да са изчерпателни, да обхващат целия пазар, да са актуални, редовно да се актуализират цените, които предлагат различни доставчици и трябва да са точни. Всичко трябва да се включва, да не са пропуснати някои данъци и така нататък. И трябва да са независими. А опитът сължи, че не винаги са независими. Относно информацията за потребителите, последно – за собствените марки. Не го бях предвидила първоначално, но искам да взема отношение по това, което се казва в залата. Ние, потребителите, смятаме, че собствените марки за тях отговорност носи търговеца на дребно, за качеството и за безопасността. Това е важно да знае потребителя. Искам да съм малко провокативна, с ваше позволение, за един брандиран продукт, потребителя не разполага, не разполага с информация от кой се произвежда. При киселото мляко не знаете откъде идва самото прясно мляко и с какво е хранена, кой храни кравата. Знаете само къде е обработено млякото. Ето защо е много важно да не се правят изкуствени разграничения между собствените марки и брандираните продукти, контекста на отговорност към потребителя. Достъпа до пазара и до стоки. На второ място. Ако искаме справедлив пазар за потребителите, много важно е да няма териториална дискриминация на потребителя. Това все още е факт в Европа. Опитвали ли сте се да купите билет за метрото с кредитна карта на Мадридското международно летище на банкомат? Даже и на Сент Панкрас, на тази гара, автоматите не приемат чуждестранни кредитни карти. Кредитните карти по дефиниция се използват от международните пътници, а на практика не се приемат от такива банкомати. Този проблем трябва да бъде решен. Има много отказани доставки на потребители, когато отидат на чуждестранни интернет страници. Търговецът решава да не извършва доставка в тяхната държава. В някои случаи даже човек не може да отиде до интернет страница в чужбина, защото автоматично се пренасочва към страницата на същата фирма в неговата собствена държава. Насоките на комисията не отварят достатъчно пазарите. Клаузата Brick and Mortar наистина представлява проблем. Ако искате да си купите MP3 плеер в Германия, ,56 евро струва. В Австрия между 13 и 22 евро, което означава пазара е сегментиран, сегментиран нормативната уредба което може да доведе до различни цени, отказ за продажба и лош достъп за потребителя. За да е справедлив пазар на последно място, потребителя трябва да разполага с доверие. Имаме проблем с електронните плащания все още, плащанията по интернет, акцентират главно върху кредитните карти. Има и други средства за плащане по интернет, които са по-безопасни за потребителите. Има проблеми свързани с личните данни. Нуждам се от модерна рамка за модерния потребител. Искам да помоля Комисията по вътрешния пазар да не пропуска възможността да предоставя на справедлива защита на потребителите в контекста на дигиталните продукти. И разбира се, нуждаем се от контрол върху правата, за да сме сигурни, че на практика правата, които се дават в Европейския съюз, са защитени. Благодаря за ясното експозе. Благодаря за това, че дадохте идеи за дискусията ни утре за правата на а, потребителите. Сега ще отстъпя председателското място на госпожа Кораца Билт. Имам среща с избиратели а, и трябва да изляза, но ще се върна за заключението. Благодаря. Сега ще ме изтърпите. Както знаете, не разполагам с опита на Малкъм, но тук са се записали много интересни Хора за участие в дискусията Йозеф Органас от Конфедерацията на търговията и туризма в Словакия е първият. Заповядайте. Thank you very much. Благодаря. Изпратихме изявлението си на време до комисията, също и на госпожа Кораца Билт. Само няколко бележки. Словашката комисия, е, асоциация на търговията и туризма, както и чешката аналогична асоциация приветстват доклада, изготвен от Тимко, но за сега не се дава така превес на конкретни решения. В началото трябва да се каже, че економическата терминология трябва да бъде уеднаквена в целия документ. Например, тъй наречения термин reverse margin. Това не е економически термин. Особено наблягаме върху необходимостта да няма дискриминационно законодателство в Европа, насочено против търговците. Например, Чешка република и Словашка република. Двете държави сезираха комисията с оплакване, но до сега нямаме окончателно становище по този въпрос. По раздел 6 отбелязваме, че тук се отстоява повече интересите на производствения сектор отколкото на търговския. За раздели 2, 1 до 2, 3 предпочитаме да бъдат сложени неустойки. Не сме съгласни с заключението в смисъл, че няма достатъчно регулативни параметри за националните облигационни законодателства. Призоваваме комисията да не регулират е, направете рамка за качеството е, за е, предприемачите. Благодаря, разбирам, че говорите едновременно от името на Чешката и на Словашката асоциации. Да, господин Тавиера иска ли в такъв случай думата? Той трябваше да си тръгне. Трябваше да си тръгне. За това се изказах от името на двете асоциации. Мауриц Брюге. Благодаря, госпожо председател. Моята организация много се радва на широкия ви подход в тези консултации. Стремежа ви да отразите най-различни политически цели. Искам да задам два свързани въпроса на комисията. Преките продажби се извършват около 10 милиона независими субекти в Европа, 80% от които са жени, както може би знаете. Но понякога е трудно да привлечем а, вниманието на а, политиците, а, защото не наемаме хора. Вие като комисия. Готови ли сте в доклада да включите статуса на независимите предприемачи, съпоставимо с независимите дружества, с големите дружества? И е, на второ място, доколко сте готови да посветите внимание на жените предприемачи? Две минути на всички оратори ще дам в последствие и за отговор. Господин Хенрик Ван Остръм, може би не говоря добре холандски от Холандската асоциация на търговците на древно. Две минути. Благодаря, госпожа Корац Билт. Госпожа Гоенс говори за териториалната дискриминация. Искам да направя е, някои бележки за ограниченията в доставките на териториално основание. Искам да цитирам господин Дейвис от Британския орган за защита на конкуренцията. Покупателната мощ не зависи непременно от големината на търговеца на дребно, казва той. Не съм съгласен. Най-големите търговци на дребно в Холандия, в хранително-вкусовата промишленост, в частност, нямат покупателна мощ и не могат да спрат големите притежатели на търговски марки от нахлуване на европейския пазар проучихме дали холандските супермаркети могат свободно да се снабдяват с сериозни стоки, покрити от търговски марки. Отговорът е не те са длъжни е, не е, да доставят откъдето искат, а от дъщерните дружества в Холандия на съответните притежатели на търговски марки. И всъщност така е, притежателите на търговски марки могат да изберат каймака, къде да доставят на европейския пазар. Обаче холандските супермаркети не могат да доставят на най-низки цени, откъдето има изгодно и това уврежда и супермаркетите и потребителите. Поне 350 милиона евро годишно могат да бъдат спестени, ако супермаркетите имаха възможност свободно да доставят стоките си от други държави членки. Вие, като членове на ИМКО, можете да ни помогнете да превърнем в действителност в Европейския съюз свободното доставяне на стоки, защитени от търговска марка, по избор на този, който ги купува. Благодаря. Давам на следващия оратор думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че сте осигурили тази конструктивна платформа за дискутиране на важни въпроси днес след обед. Първо искам да се изразя в подкрепа наказаното на пред... от представителя нанесле за дефицитите а, в а, вътрешния пазар и ние сме установили редица пречки във вътрешния пазар и това е свързано до голяма степен с темата на настоящата сесия. Осигуряването на достъп за потребителите до продуктите. Една от пречките, установени от нас, е, например, Невъзможността на потребителите бързо да осъществят достъп до иновационни продукти е, – сега имаме е, е, регламент за новите храни, предмет на помирителна процедура в Европейския съюз. И тук мога да цитирам два примера за иновация в продукти, които помагат на потребителите да намалят нивото на холестерина. Шест години бяха необходими за да стигнат тези продукти до пазара. Това не е в полза на потребителите. Тези пречки във вътрешния пазар до голяма степен са причина за трудностите е, при е, доставянето на стоките, при избора на доставчик във вашата страна или извън вашата страна за които говориха други оратори. Всичко това а, има пряка връзка с доброто функциониране на вътрешния пазар а, в полза на конкурентоспособността на Европа и а, доверието на потребителите. А, и най-сетне по въпроса а, на госпожа Гмоникс а, за информацията, ние споделяме а, целите на предоставяне на потребителска информация. Особено за стоките, защитени от търговски марки, е много важно да се предоставя такава информация. Кога, кога и как да се предоставя такава информация. Обаче това са въпроси, които стоят, как да се предоставя в електронен режим. Не бива на а, потребителите да се предоставя различна информация. А, някои потребители а, се интересуват от а, социални въпроси, други от хранителната стойност на съответния продукт. Да, с това приключвам. Благодаря на всички за конкретните въпроси и изказвания. Ще дам думата на господин Малкам Вайгас, Световният съюз за, на продавача на дребно и на едро. Благодаря. Моята организация представлява около милион микропредприятия И слушах различните забележки за независимост. Има верига на доставките за развитие на микросбизнеса. която дава възможност за разрастване на дейността. Някои марки искат да са глобални, като Теско и Маркс и Спенсър. Пазарът на дребно свързан с пазара на едро. Подготовка на хранителни продукти, продоволство на сигурност, държавите членки и така нататък. Той дава достъп и на предприемачи, които искат да са економически активни в нови държави дава им лесна възможност да развиват подобна дейност. Смятам, че това е истинска възможност не само от политическа гледна точка, а от политическа гледна точка. Всеки трябва да гледа на това като на възможност да развива нова стопанска дейност. Благодаря. Ще дам дума на лекторите за отговор. Патриша Вакстрам от Вак Центрум за две минути. Благодаря много. Ще говоря народния си език. Нямам много често тази възможност. Имате ли проблем? Тогава ще говоря на английски. Не, можете да говорите холандски, ако искате. Искам само да кажа, че съм на същото мнение като господин Вилхелм, когато той казва, че франчайзингополучателите често се справят по-добре в отделни филиали. За мен е важно а, разработващите проекта, независимите да възлагат договори, след това да избират как точно да процедират. И съответно, когато договор изтече след 5 години, те могат да решат дали в следващия договор да приемат по-стрикни правила или не. Сега на следващия въпрос. За самостоятелните предприемачи е трудно да познава законодателството, уреждащи въпросите на потребителите в 27 държави членки и това е в сила за всички търговци на дребно, за всички отделни търговци, включително и електронната търговия. Затова е важно да създаде една база данни за потребителите, когато някой, например, купи нещо в Чехия той може да погледне в базата данни, да види какви са неговите потребителски права. Не може един потребител да познава законодателството на 27 държави членки, независимо дали са малки или големи. Освен това, предприемачите имат в известна степен връзка и с зависими от своите доставчици тази дейност, тази връзка също се основава на законодателството на държавата членка, където се намират. Затова трябва да се измислят по-креативни решения. Благодаря. Сега господин а, Фрайхер фон Леопрехтинг има думата. Ако възприемаме Европейския съюз и искаме да го подсигурим като третия по големина пазар в света, ние се нуждаем от растеж. Растежът възниква чрез инвестиции. Инвестициите възникват, когато предприемачите имат надежни рамкови условия, а надежните рамкови условия възникват чрез доверие. Затова аз бих желал да направя реклама за това, различните участници в економиката да правят това и законодателството да представлява ултима рацио и да предоставя само рамката, която е минимално изискване аз съм застъпник на пълна хармонизация, защото само тогава може да бъде осъществен европейският вътрешен пазар. Но доверието и предпоставка за това ние като е, еднолични търговци да работим успешно, защото единствено ако клиентът е довърне, ако клиентът се връща, това означава, че работим добре. В този смисъл съм абсолютно е, неограничено съгласен с госпожа Гоен Става дума за това а, поисканата информация а, да бъде предоставена така на клиента, че той а, отговорно да може да възприеме альтернативите, които му предлагаме. И в този смисъл в нашата дискусия не става дума само за въпроса как. С оглед на мащаба, аз не съм сигурен дали опаковката е най-подходящата възможност за информиране. Има много други възможности и аз бих направил реклама за тях да се разкрият всякакви възможности за информиране на потребителя, така че той да може на собствена отговорност да вземе решението си за покупка. В този смисъл в заключение бих направил отново реклама за надежни правни рамкови условия, които обаче не бива да почиват единствено а, и само на а, законодателство. Microphone, please. If you don't mind, I use my mother language that Ще използвам матерния си език, френски. Je, je veux Искам да реагирам на току-що чутото. Неоспоримо е, че основната критика към търговските центрове е, е че е, те са е, фотокопия на един и същи модел. Един и същи модел навсякъде. Е, е, но няма смисъл да повтарям, че ние се стремим към съчетание от големи притежатели на международни търговски марки и малки а, е, независими търговци. А, и това а, помага да избегнем ефекта на фотокопирането. в търговските централни улици е, това не се постига лесно, защото големите имат повече пари от малките. Сега, е, разбира се, тези, които ще навлязат а, е, в а, пазара, винаги са едни и същи и те се явяват конкуренция на малките независими предприятия. Що се отнася до бележките а, на колегата вляво за отношенията между франчайзодатели и франчайзополучатели, а, мога да ви кажа, а, че а, има собственик, който отдава а, терена или сградата под найем. И това е много добре поставена структура, защото а, когато а, сте наемодател, това не означава, че непременно сте а, притежател на марката. А, според а, нас, не можем а, да а, създадем условия за търговия на дребно през границата, защото голяма част от нашите компетентни органи, за съжаление, не са разбрали още, че навлизането на нови участници на пазара не е заплаха, а възможност, нова възможност. Колкото повече хора участват на пазара, толкова повече възможности за печалба. Затова такива а, дискриминационни практики процъфтяват. Единствената им а, цел като на СДОЕ е да а, контролират конкуренцията и да попречат на а, новите навлизащи на пазара. Мони Гоянс, първо относно териториалната дискриминация отказа за продажби. Изцяло уважаваме изборът на малки и средния бизнес е, да не извършва работа зад граница, защото всичко е прекалено сложно. Ние критикуваме това, което виждаме. А именно, предприятия, които фигурират на различни страни, имат различна ценова политика и отказват потребителят да може да излезе извън границите на своята собствена държава. Правната фрагментация е една от основанията за малкия и средния бизнес да не извършва трансгранична дейност. Но смятам, че основният проблем е ДДС-то при, так- при такива трансгранични доставки на стоки и услуги. Въпросът трябва да бъде решен. Между другото, наскоро, според проучване на Евробарометър, много малко търговци е, си дават сметка за правната фрагментация. Значи, ако човек не си дава сметка за нещо, то не може да е пречка. Съгласна съм, че информацията трябва да е полезна, да не претоварваме потребителя с информация. Трябва да намерим творчески начини да предлагаме по достъпен и полезен начин информацията на потребителя. Едно е сигурно, информацията на етикета не трябва да е подвеждаща. И на трето място достъпа до новаторски продукти. Човек не трябва да се обърква от факта, че потребителят трябва да имат достъп до качествени и безопасни стоки и факта, че много бързо трябва да се отвори пазара, за да има потребител достъп до нови стоки, ако тези продукти не са безопасни. Има скандал, който показва, че човек трябва внимателно да предлага нов продукт на пазара, трябва да се спазват принципите за внимание, за да не е това в ущърп на безопасността на потребителя. Господин Бържеван, иска ли да вземе думата? по някои от въпросите, които сме обсъждали днес след обед. Господин Бержеван е баща на доклада проучване на пазара за, на дребно. Има два въпроса за преките продажби. Бързо развиваща се дейност в Европа много важен елемент от разнообразяването на търговията в Европа. Не знам дали това е било записано в доклада. Преките продажби определено ще играят роля за бъдещето поколение. Жените предприемачи. Това е въпрос, който не опира до равенство на половете, а е въпрос, който опира до конкурентоспособността и растежа на европейската економика. И разбира се, търговец на дребно трябва да може да купува каквото иска в Европа. Това казвам за колегата от Холандия. Това е в центъра на нашите усилия, а именно възможността за свободно движение на стоки и възможността за покупка в, на стоки в Европа. Господин Бережеван, имате ли забележки от името на комисията? Искам да ви благодаря на вас и на комисията за тази кръгла маса, която е много интересна за нас. Тук сме главно в качество на слушатели, а не на лица, които изразяват позиция. Относно сесиите до момента имам следните бележки. Поредица редица поводи на предишно заседание бе предложено търговските практики винаги да бъдат уреждани в законодателството по конкуренцията. Ние не сме съгласни с това. Те могат да бъдат обект на това законодателство само ако имат доминантно положение, господстващо положение. В много случаи няма такова. В една от презентациите, мисля, бе показано на слайда, че има права и нормативна уредба, в сферата на конкуренцията, но те се различават в различните държави членки. Съгласен съм с доктор Дейвис. Вариациите не, не е задължително да бъдат трансграничен проблем, но ние трябва да знаем всички тези различни правила, преди да решим какви да са мерките предприяти от комисията. Това е процес, който вече е започнал при нас. Проучваме в детайли въпроса. Друго, имаше връзка между двете сесии, благодарение на колегите от Холандия. Франчайзинга бе повдигнат е, като въпрос редица пъти. Някои клаузи в договорите за франчайзинг определено са несправедливи и пречат на новаторството. Приветствам презентацията, изнесена по тази тема. И не на последно място, доказателствата за териториалната фрагментация стават все повече. Съгласен съм с Биок, че има редица примери за проблеми. И ние самите получаваме жалби от потребители, че нямат изобщо достъп до дадени продукти онлайн или че са пренасочени към предприятие, което работи в тяхната държава. Електронната търговия. В доклада за наблюдение на пазара за първи път се, показва, се казва ясно, че електронната търговия е част от търговията на дребно на нея не трябва да се гледа като на отделна дейност, както сме били склонни да мислим в миналото в комисията. Трябва наистина изцяло да бъде отчетен този факт във всякакви последващи мерки. Достъпността. И ясно е, че директивата за услугите и нейното прилагане доведе до известна хармонизация, особено що се отнася до премахването на економическите тестове. Но е ясно, че това е въпрос, който касае местната нормативна уредба. Подчертахме факта, че този въпрос има и трансгранично измерение. 30 на 100 от нашите граждани живеят в, тран... в погранични райони, преминават границата, за да отидат в други магазини. Ако човек не осигури координация на местно равнище, ние нищо не можем да наложим. Има сериозно изкривяване в пограничните райони. Не казвам, че трябва да имаме европейски генерален план за териториално устройство, просто отчитам факта, че има проблеми в устройството на територията в пограничните райони и редица държави членки мислят за идеята за обмен на информация и най-добри практики, за да се избегнат подобни ситуации и проблеми. Достъпността в отговор на Биок, информацията за потребителите е много важен елемент. Те могат да използват интернет за тази цел, но е факт, че ако не се лъжа в доклад за конкуренцията се казва, че потребителят се избира в радиус 10-15 км от мястото, където живее. Така че колкото повече информация получава потребител, толкова по-добре за избора, който прави. Следващата сесия устойчиво потребление, енергийна ефективност, тема, която ми е много при сърце. Устойчивото употребление е много важен въпрос за европейския потребител в неговата ежедневна дейност. Искам да чуя каква според вас може да е ролята на търговците на дребно за насърчаването на устойчивото потребление и отговаряне на желанията на потребителя за реализиране на енергийни економики, економии, по-малко отражение върху околната среда – Искам да дам думата на господин Родриго Гоега, генерален секретар на Еврокоп, да представи някои от добрите практики, които вече изпълняват много от търговци на дребно, искам да подчертая. Търговците на дребно извършват много научно-развойна дейност, факт, който не е добре известен. Енергийната декларация, Европейската кръгла маса разработиха устойчив форум заедно с Еврокоп. Имате 5 минути. Благодаря. Благодаря ви за поканата. Ще бъда телеграфен в изложението си. Само 5 минути раз... Е, имам. Ето точките, на които искам да се спра. Първо, Еврокоп – представлява много специфична категория търговци на дребно, те се притежават и демократично се контролират от самите потребители. Това са потребителските кооперации. Е, работим предимно с хранителни продукти, но и в други сфери. Друга специфика е, че ние функционираме на пазара съобразно определени етични ценности и принципи. И за това смятаме, че имаме особен принос в този пазар на дребно. Този принос е принос към устойчивостта, разбирана в нейния економически, социален и екологичен план. Ние поставяме етиката и нашите ценности на първо място. Нашите ценности включват демократично участие на потребителите, влияние на потребителите върху големите предприятия и управлението управителните органи, солидарност между поколението и така нататък. Ние е, се стремим към печалба, но не се стремим към максимална печалба. Стремим се да откликнем преди всичко към е, да откликнем преди всичко на а, е, желанията на потребителите. Председателят прекъсва. Бихте ли ни дали конкретни примери, защото не всеки знае, що е то потребителска кооперация? А, да, разбира се. Е, имаме, ще го направя малко по-късно, имаме специфична перспектива, специфична гледна точка за това. Имаме партньорство с доставчиците. А, а, не, че са съвършени отношенията, ако има обаче проблеми, и ние се стремим към тяхното обсъждане. И винаги е, основният ни стремеше защита на нашите потребители, защото те са и наши собственици. И сега примери е едно от основните средства, които използваме за да защитим тези ценности, са продукти с нашата собствена марка. Ние сме начална линия при разработването на такива продукти като биологично чисти продукти, продукти при които се спазват принципите на справедливата търговия, продукти без генно модифицирани организми. Например, в Италия имаме споразумение с организация, която използва имущество конфискувано от мафията. И тази организация реализи... реализира иззетата продукция, включително през потребителските кооперации. Това е един от начините, това е един от примерите, чрез които постигаме устойчивост. Друг пример, който искам да дам, е отношението на производителите към нашите собствени търговски марки. Често пъти се чува критиката, че на тъй наречените частни марки не се слага името на производителя и той остава неизвестен. Ние винаги посочваме името на производителя и в партньорство с нашите доставчици съобщаваме това име на потребителите, защото е много важна пряката връзка между производител и потребител. Особено когато говорим за производител на земеделски стоки или пък малко и средно предприятие. Можете да погледнете нашия доклад за измененията в климата. Там е, има много дълъг списък с най-добри примери от практиката на нашите членове, що се отнася до осигуряване на устойчивостта. Друг конкретен пример ще ви дам. Един от обектите на Еврокоп в Италия има най-голям брой слънчеви панели и използваме тази енергия. Друг пример 98% от енергията, която се използва в нашите обекти, 500 магазини, търговски обекти и други подобни, е от възобновяеми енергийни източници. 98%. Още нещо искам да кажа. 2012 година ще бъде Международната година на кооперациите, обявена от ОНЕ, ОНЕ признава, че кооперациите имат все по-голяма роля. Според МОД, кооперациите позволяват да се стабилизират цените Правата на потребителите е, също е, се защитават много ефикасно. Мога да дам и други примери за нашата роля, но зная, че времето ми е изтекло. Бихме искали в вашия доклад в заключение да влезе и ролята на кооперациите, които осигуряват единство, по-добра връзка между гражданите и единия пазар и по-голяма справедливост. Благодаря за конкретните предложения за нашия доклад. Сега давам думата на господин Мартин Видерстранд, който представлява ИКея. Той отговаря за европейските въпроси. Добре дошли. Искам особено да чуем вашето становище за така търговията, която благоприятства околната среда. Благодаря. Това е от нашия основател. В Икея е ние имаме 23 милиарда евро оборот, 70% от него се осъществява в Европа. За нас големият проблем тук във вътрешния пазар е конкуренцията. Тоест, конкуренцията, чрез която осигуряваме на потребителите ефтини, постоянно зареждани стоки, непрекъсната верига на доставки. Е, ограничаването на конкуренцията е бариера за навлизането на пазара и това знаем от прекалено много проучвания е, е лошо за обществото. По-малко инвестиции, е, по-малък избор на потребителите и не така устойчиви решения за потребителите, които те да могат да ползват в домовете си. Значи, конкуренцията на всички нива е от възлово значение в Икея ние започнахме с тъй наречения flat pack. Е, това са интелигентни начини за превоз на стоките с цел спестяване. Е, така продуктите стават по-ефтини и ставаме по-конкурентоспособени. Ето, например, виждате. Е, това е метод за използване на по-малко материали, използване на по-малко гориво. С един и същи материал можем да направим повече стоки. Да кажем, можем да рамкираме, да изготвяме специални кутии. Около хиляда са превозните средства, които циркулират седмично, много хиляди палети транспортираме седмично, за това има значение дизайна на всички тези средства за транспортиране, но се нуждаем от конкуренция, за да се възползваме от всяка възможност, която ни се предлага. Устойчивостта от дома. Като намалявате цената, можете да накарате потребителите да търсят трайно устойчиви продукти и така да ги използват у дома. Аз а, е, а, е, съм ви показал а, е, на картинката и носи със себе си Ян Ш. Това е добър пример за ценова ефективност. През 2009 година е евро този продукт. През 2010 е струвал около 10 евро и от 300 хиляди на 5 милиона сме увеличили продадените бройки. Предложение. Конкуренцията е необходима на всички нива в обществото за стимулиране на новаторството. Когато се повишава конкурентоспособността, се увеличават работните места, намаляват се цените. Хармонизацията и ограничаването на бюрокрацията допринасят за ефективността, за това се надяваме. И предлагаме да се премахнат бариерите, като е, ограниченията за установяването навсякъде във вътрешния пазар. А ако не сме установени, трудно се конкурираме и не можем да постигнем добри цени. А устойчивостта най-добре се постига чрез надлежно функциониране на конкуренцията на всички равнища във вътрешния пазар. Благодаря ви, очаквам въпроси, ако имате. That was it. Благодаря. Благодаря ви. Беше пример за а, краткост на изложението, а, вашето изказване. И а, сега давам думата на Ксавие Хуа. Той е новоизбран управителен директор на Effective Consumer Response. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. Акронимът на нашата организация не е група на консерваторите и реформаторите в Европа, а ефективен, ефективна реакция на потребителя. Само да припомня мисията на нашата организация. Единствената европейска платформа, която обединява търговци на дребно, производители. Целта е да работят заедно, да изпълняват по-добре желанията на потребителя по-бързо и по-ефтино. Имаме една мрежа от организации, е, не само от Европа, но и от други части на света. Имаме и глобален субект, е, форма потребителски стоки, който работи по същата тема. Основната идея на организацията е да извършваме дейност, която се основава на паритета, да извличаме ползи от съвместната работа между търговци на древни потребители, която да е и производителя, която да е в интерес на потребителя. Преди 5 години бе извършено проучване, резултатът, което все още актуални. Разликата между търговци на дребни и производители, които възприемат практиките на нашата организация и тези, които все още не са ги възприели. Интересното е, че всичко е представено гледна точка на потребителя. Скалата за оценка от 1 до 5. Фирмите, които възприемат практиките на нашата организация, постигат по-добри резултати според потребители от тези, които не ги възприемат. Да ви спомена някои от компонентите. Висока степен на достъпност на продуктите, по рафтовете на търговеца на дребно. Фирмите, които използват практиките на нашата организация, получават по-висока оценка. Има по-добра достъпност на стоките, в сравнение с тези, които не прилагат тези практики все още. А сега по същество, следващия диапозитив. Показвал съм пример за това какво е свършила нашата организация с статистическа информация за Франция и Великобритания. Темата е устойчив транспорт. Цифрите във Франция, виждате ги 13 предприятия, са възприели практиките, които е разработила нашата организация. Реализирани са економии на 1500 тона въглероден диоксид. Имате еквивалента в, в литри гориво и километри в Великобритания. Всеки път, когато нашата организация работи по проект, свързан с устойчивостта, да речем по линия на годината на устойчивия транспорт, бизнесът участва и наистина изпробва, прилага тези практики, измерва ефективността им. Има и други примери, които не са посочени тук. Превенция и управление на отпадъците. Схемата тече в момента във Великобритания. Имаме и статистическа информация. Фирмите, участващи в проекта в Великобритания, очакват до година да реализират следните економии или да предотвратят по-скоро 75 тона отпадъци, да не бъдат произведени 75 тона отпадъци. Това е превенция на отпадъците, от друга страна 150 тона отпадъци ще бъдат отклонени от депониране и ще отидат към преразпределението или рециклирането на отпадъци вместо депониране. В заключение, значимостта на нашата организация в контекста на тази кръгла маса е, че ние работим заедно с производителите, за да намерим решения, да осигурим по-висока ефективност и да прилагаме такива решения, които в крайна сметка ще са от полза за потребителя. Искам да приветствам отново с добре дошъл господин Малкам Харбър и да дам думата за изказвания. Ако има желаящи за записване в списъка, мога да направя това. Иначе ще дам думата на госпожа Мален Килберг от Шведски профсъюз. Благодаря много, госпожо председател. Много полезно бе участието ми в а, това мероприятие, в тази дискусия. Интересни мнения чухме за възможността за конкурентно способно съществуване, по темата за устойчивостта, по това как можем да я засилим в отделните споразумения. Потребителите, разбира се, мислят често, когато, например, виждат марки продукти, си казват откъде идват тези продукти, дали са произведени по устойчив начин. И в тази връзка искам да обърна внимание на въпроса за по-големите инвестиции в персонала, в служителите. Смятам, че това е много важен аспект, за да се а, а, постигне по-добро ниво на услугите. За целта служителите трябва да са по-добре образовани, обучени, трябва да има и други техники. Нашите структури трябва а, да бъдат адаптирани по-добре към потребностите на потребителите. Създаването на добри а, работни условия е свързано с възникването на усещане за сигурност, а сигурността означава, че по този начин а, човек може да се а, да обръща по-добро внимание на задълженията си. Тоест една по-добра политика по отношение на персонала означава гаранция за устойчиво производство. Много работници в Швеция искат да бъдат представени във всички области различните модели, франчайзинг и така нататък да бъдат включени. Важно е да има добър социален диалог на национално, но и на местно равнище между работниците и ръководството. Това е което исках да добавя. Смятам, че е изключително важно това социално измерение да намери място във вашия доклад. Благодаря. From the Belgium Biodiversity Platform, you have the... Сега представител на Белгийската платформа за биологично разнообразие. Две минути. Благодаря ви. Работя за Белгийската платформа за биоразнообразие. През ноември 2010 година проведохме консултации с 230 европейски граждани по въпроси свързани с биологичното разнообразие. От консултацията проистекоха доста препоръки с цел избягване загубата на биоразнообразие и деградацията на екосистемите. Гражданите искат по-висока степен на контрол върху веригата на доставки, за да се избегнат неприродосъобразни практики. Тук Идеята е също на етикета да се даде идея за метода на производство. Когато купувате а, някакъв продукт, трябва да има някакво указание за неговия тъй наречен екологичен а, отпечатък, а, за това дали е допринесъл продукта за обезлесяване или други подобни неблагоприятни тенденции. А, това а, съвпада а, с, приоритетите на европейското законодателство. Гражданите също искат а, да ограничим отпадъците, особено тези идващи от опаковките на стоките, а, като а, а, приканим а, и а, търговците на дребно да не използват толкова много пластмасови материали и толкова много енергии. Е, освен това, гражданите искат в магазините на дребно, в търговските обекти да бъде някъде публично оповестен ангажиментът на търговеца за ограничаване на екологичния отпечатък и намаляване загубата на биологично разнообразие. Говори се за кодекс, който в момента визира намаляване потреблението на енергия, разхищението на вода, но не се а, визира а, ограничаване а, отрицателното влияние на търговията върху биологичното разнообразие. Нашата платформа а, общува с хора, отговарящи за разработване на политиката, за това ви приканваме и вие да ползвате тези препоръки. Госпожа Илария Савини – има думата за две минути. Благодаря, госпожа Крацабил. Ще бъде кратка. Няма да използвам двете минути. Искам да ви обърна внимание на някои аспекти, които вече знаете. Това е за сведение на всички присъстващи тук. Те са важни социалните партньори в сектора и за общата позиция. Касаят е, въпроси, които имат не само социално и економическо измерение, с цел подобряване на работата на сектора на търговията на дребно. За тази цел са важни следните два въпроса. Първо, борба с неформалната економика и второ, съвместна работа за подобряване на съответствието между потреб... квалификацията, която се нуждае бизнеса и квалификацията, която притежават служителите. Европейски диалог ще продължи по тези два важни въпроса. Искам да напомня, че комисията ще представи съобщение по въпроса за заедостта. Има платформа за социални въпроси която, доколкото разбирам, работи много добре. И не на последно място, господин Малкъл Харбър. Благодаря, Анна Мария. Искам и аз две минути, като всички останали. Няма проблем. Хрумна ми следната мисъл след последните две сесии. Въпросът за економиите от мащаба, ефективността, също и динамичния характер на сектора. И госпожа Хукстратен мисля, че и господин Вилхем споменаха и за необходимостта от възможността от независимите търговци на дребно. И какъв е техният принос за удовлетворението на клиентите. Относно подобряването на ефективността и въглеродния отпечатък става чрез, чрез обмен на най-добри практики, както стана ясно от European Consumer Response, но от общ транспорт на стоки, предназначени за различни магазини. Аз знам за добри примери в е, веригата на дребни доставки, например в моя район – има малки местни специализирани производители на хранителни стоки, които използват общ транспорт за доставки до веригите на, на търговци на дребно. Възниква два въпроса. Дали част от правомощията на ИСР да помага в това отношение и дали трябва да насърчаваме по-голяма консолидация на малките независими търговци на дребно, да обединяват покупателната си способност и да имат достъп до по-добра система. Запазват си собствеността, но могат да купуват от по-големи вериги. И на последно място, предполагам нещо, което е по-скоро заплаха, уместно ли е, ще бъде ли част от е, модела на конкуренция следното. Наблюдава се тенденция в моята страна големите търговци да, купува, да изкупуват дребни местни вериги. Купуват местни независими магазини. Това трябва да се насърчава. Ще има ли проблем с конкуренцията? Съжалявам, че Питър Дейвис не е вече в залата да вземе отношение по въпроса. Благодаря, Малкам. Ще дам думата на лекторите. Поред господин Родриге, Гоева, Еврокоп за две минути. Благодаря. Искам първо да се спра на социалната устойчивост, въпрос, който бе споменат. Напълно сме съгласни, следва да стимулираме социалната устойчивост. Имам най-добри примери от практиката на нашите членове. Има доклад на Consumers International за социалната политика, включително политиката по заетостта на големите търговци на Дребно, ще видите Кооп в Италия и Кооп в Дания са единствените с положителен отзив в тази сфера. Също искам да ви дам информацията, че нашите членове имат етичен кодекс е, за практиката по отношение на емането на работната сила и полагането на труд, набавянето на продукти от извън Европа, включително далечна Азия, правата на човека, използването на детски труд са все въпроси, за които те мислят. Мога да ви дам тази информация. Тук има продукти, доставени чрез тъй наречената система на справедливата търговия. И е, имаме е, информация, че съществува такава работна група за справедливата търговия в Европейския парламент по е, структурата на големите търговци на дребно. Въпроса на господин Харбърс. Ще кажа следното. Кооперативните структури гарантират присъствие на място. 350 хиляди са нашите субекти, които се притежават от членовете си. Опитваме се да извлечем економия от мащаба в национален и дори в глобален план и печалбата се връща към тези места, към тези региони. Това е нещо, което следва да бъде утвърдено, може би. Кооперативният подход е да действаме на място, да мислим в глобален мащаб и да връщаме печалбата в регионите, от които произлизаме. Sure Сигурна съм, че колегите е, ще се съгласят, че непременно е, трябва да заимстваме е, някои от най-добрите примери от практиката. Те са е, четири е, страници в доклада. Мартин? It's hard to summarize what we're doing at IKEA when Трудно е да се обобщи какво правим тук, що се отнася до екологичното влияние, социалното измерение. Има много проекти в Европа и в Индия. В Индия, например, имаме 80 фермера, произвеждащи памук, на които помагаме а, да осъществяват дейността си. А, също така помагаме на 8 милиона деца, а, ученици. А, искам също така да подчертая въпроса за конкурентоспособността на всички равнища в Европейския съюз, за да е в състояние економиката успешно да осъществява и да участва в конкуренцията. И това е в сила както за търговията на дребно, така и търговията на едро. Това е фактора, който ни а, кара да а, търсим иновации, да подобряваме продуктите си за потребителите. Как може да се спести енергия по ефективен начин. Както и да обръщаме нещата, както и да ги въртим, ние стигаме до конкуренцията като основен двигател на вътрешния пазар на устойчивостта в него. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Ксавие Едуа за две минути. Okay, I will just build on, on uh, what... Ще се опра на казаното от господин Харбър за ECR и разработването на модели, които да се ползват от малките и средните предприятия. Аз отговарям за ECR Франция и правим партньорство между ECR Франция с Федерацията на малките и средните предприятия във Франция да направим Тур де Франс обиколка на Франция. Сигурен съм, че разбирате играта на думи, за да стимулираме нашата практика и нейното разпространение, познанията за нея, специално в областта на транспорта. И за да уверяваме предприятията, че е по-добре да ползват общ транспорт с партньорите си и другите предприятия в е, съответния регион. Е, и в Великобритания е възможно е, да се използва този опит. Те могат по този начин да обединят ресурсите си, за да спасят клиентите си и да оцелеят. Още един отговор по темата за устойчивостта. Знаете, че ECR Европа е европейския клон на форума за потребителските стоки в Европа. Имаме е, дискусии е, по е, два въпроса охлаждането и обезлесяването. Ние е, способстваме за разпространение на информация. Е, подкрепяме инициативите е, в тази насока и на национално ниво може да се провери какви проекти се правят е, един пример за обезлесяването и Мартин а, го спомена. Използването на палети. Палетите обикновено са дървени, но има альтернативи. И във Франция се правят проучвания а, в тази насока. А, използването на съставни влакна или други материали, за да не се а, допуска палети да се правят от дървесина. Благодаря. Накрая на тази важна сесия за устойчивото потребление искам да споделя с вас нещо, което няма да е централна част от нашия доклад, но за мен е много важно. Искам да помоля доставчиците, търговците на дребно, производителите, потребителите да обединят усилията си, за да се избегне недостига на храна. Това е много важен въпрос. В заключение, за мен като докладчик, а сигурно съм и за колегите, дискусията бе много интересна, вдъхновяваща, приятна. Проведохме динамичен обмен на мнения. Основното, с което ще се тръгна от заседанието днес е желанието, изразено от много организациите – да участват в диалог, който да се основава на факти и данни, а не на митове и идеология, който да доведе до конструктивни решения в интерес на европейските граждани. Искам да благодаря на DRT, DIA, Eurocommerce, Food Confederation и другите представители днес. Надявам се и други организации да се включат в процеса, а и разбира се на Европейска организация на потребителите. Вие искате да се запази инерцията, искате действия, да се разшири приложеното поле, освен стоки да се включат и услугите. Твърдите, че търговците на древно предлагат и услуги на потребителите. Искате да се отчете ролята на търговците за запазването на инфлацията на ниски нива. Някои поставят под въпрос следното. За чия сметка са тези ниски цени? Остава въпрос е, дали потребителите избират само основа на цената или не. В крайна сметка потребителите използват, е, избират със своите крака. Има искане за хармонизиране и спазване на действащото законодателство, за да се избягват двойни стандарти, сертифициране, тълкования. Бяха дадени много добри и конкретни примери, за които съм благодарна и които ще ги разгледаме утре примери за пречките пред свободното движение на стоки и услуги. Дадоха се добри примери и за пречки, свързани с правото на дружествата за достъп до 500 милиона потребители в Европейският съюз. Повдигнахте притесненията, които съществуват във веригата на доставки – които не трябва да бъдат пренебрегвани, трябва да бъдат разрешени. Необходимостта да се засили доверието в веригата на доставки. Например, ви да ви кажа това, което ще отразим в доклада. Изпълнението, прилагането на действащото законодателство, оказването на натиск върху държавите членки да изпълняват пакета за стоките и директивата за услугите, комисията да своята роля, е, да контролен орган върху предлагането на действото законодателство, примахване на съществените пречки, за които споменахте, свързани с правото на установяване. Предполагам, че комисията ще поиска наказателна процедура. Ще има и искане към комисията за наказателна процедура, ускоряване на тези наказателни процедури, подобряване на тяхната ефективност, разбира се, с спазване на конкурентното право. Някои искат повече нормативна уредба, друга по-малко нормативна уредба, трети саморегулация, доброволни мерки. Някои казаха, че нормативните актове нямат ефект или кодекси нямат ефект, други искат повече. Ще проведем дебат по този въпрос. Комисията каза, че конкретното право не е достатъчно. Нашите експерти казват, че то е достатъчно. Тоест, даже независимите лица имат различно мнение по въпроса. Ще работим в тясно сътрудничество с комисията, за да установим кое е най-доброто решение за европейските граждани по въпроса за договорните отношения. Относно устойчивостта бяха цитирани добри примери, които приветстваме и които ще бъдат отразени в положителна светлина доклада, графика. Това е диалог, който ще продължи. Надявам се. Време нямаме, но иначе сме готови да говорим с вас. През февруари ще имаме обмен на мнения в комисията. Крайният срок за представяне на доклада е 2 март. После дискусия в комисия на 21-22 март. Крайен срок за изменение 24 март. Гласуване в комисия 13 април на пленарно май в Страсбург. Надявам се, че ще мога да се придържам към графика. Благодаря за участието. Благодаря на Малкам, че ми повари председателството на заседанието. Очаквам да поддържаме връзка. Well, Anna Maria, um, can I just thank you on... Анна Мария, благодаря от името на всички за това, че така умело направляваш този проект. Не чухме много изказвания от контрадокладчиците, макар че не всички са тук и те ще имат важно участие в дискусията. Надявам се, че ще се вслушаме в докладчика и неговите препоръки. Беше много впечатляващ днешния ден. Надявам се, че Ана Мария ще изцеди голяма част от вашата мъдрост в своя доклад. А, сега а, искам да благодаря на господин Бонжовен, защото той ръководи работата в комисията. От а, тази среща а, мога да кажа, че не съм сигурен дали успяхме да направим преглед на целия а, сектор на търговия на дребно. А, и дали е, ще успеем да спомогнем значително за подобряване функционирането на вътрешния пазар. Това е част от по-общата картина. Но ще поддържаме диалог с всички, които бяха представени тук днес. Нуждаем се от интензивен диалог, нуждаем се от корпоративно партньорство, обмен на най-добри примери от практиката, обмен на информация, по начин благоприятен за потребителя и невредящ на конкуренцията. Мисля, че е, тези полки могат да бъдат пренесени и в други економически сектори. Опитвам се да уча, да разбирам и е, да откликвам. Благодаря още веднъж на Анна Мария, благодаря на всички. Ще има в 9 часа утре ново заседание на членовете на комисията в същата зала. Благодаря.